So, I would like, please... И така. It's, it's crazy. So, please, I'm going to start. Please, sorry. Come on. Let's be a bit disciplined. така, колеги, нека започваме. Моля за дисциплина. Добре дошли на вас, господин Тимерманс. Това изслушване е пред Комисията по околна среда, заедно с Комисията ИТРЕ, ТРАН, ЕКОН. Това са все също асоциирани и поканени комисии. Преминавам на френски за секунда. Е, Запознати сте с е, правилата на играта. Ще бъдат зададени 25 въпроса. Имате една минута за време за задаване на първия си въпрос и 45 секунди за задаване на допълващ въпрос, ако смятате, че това е необходимо. Ще започнем с 15 минути встъпително изказване на господин Тимерманс. Няколко думи с, с които си припомним всеобхватният ресор на първият е, заместник председател на Европейската комисия. Той отговаря, разбира се, за климата, но в рамките на неговият е, на Зеленият пакт включва, се включват и селското стопанство, здравеопазването, програмата за океаните или казвам с други думи, на практика спорта с две трети от бюджета на Европейския съюз в рамките на вашия ресор. Вие играете много важна роля в новата организация на Европейската комисия и си отбелязахме е, в възоснова на писмените ви отговори на няколко аспекта, на които аз бих искал да обърна особено внимание при началото на вашето изслушване. Казахте, че многодишната финансова рамка би следвало да бъде разгледана по целесообразен начин Засягат и въпроса за общата селско-стопанска политика, която за първи път също е част от Зеления пакт и много ясно изказахте позицията си в Нью Йорк по отношение на обезлесяването. Нашата комисия по околна среда също зае позиция и мисля, че ще имаме възможност да се върнем на темата и по време на разискването днес. В заключение бих е, искал да ви припомня думите на чичото на Спайдермен – не знам дали обичате супергероите, било то в а, киното или а, в политиката, но, но чичото на Спайдерман каза с а, голямата власт идва и голямата отговорност. Вие имате сега голямата власт, ваша голямата отговорност, имате думата за 15 минути. Благодаря ви, господин председател, но не смятам да свърша по същия начин като чичото Бен, който беше убит в самото начало на филма. Благодаря ви за встъпителните думи. Уважаеми депутати, Наистина очаквах с нетърпение днешната ни среща. Има много теми, които трябва да обсъдим и съм дошъл тук, за да търся вашата подкрепа, но и вашите указания за напред. Всички сме били кандидати за изборите през май. Ние се обърнахме към гражданите с планове за бъдещето и сега вие, като пряко избрани представители на всички тези избиратели, получавате 5 години, за да може тези планове да се превърнат в реалност. Аз съм днес тук пък, за да ви помоля за вашата подкрепа, да играе своята роля в комисията фон дер Лайен, за да постигнем това, което обещахме че няма да е лесно, е меко казано. Изправени сме пред едно предизвикателство, което е свързано с самото ни съществуване и това, което трябва да направим, наистина трябва да прообрази света. Трябва да рестартираме обществото, така че това, което ни е най-скъпо да бъде опазено и да бъде подобрено за нашите деца, внуци и бъдещите поколения. Не може да си позволим лукса да объркаме всичко. Диагнозата на предизвикателствата, по които сме изправени, ще бъде минимална тук, защото да ви повтарям научни факти е да ви губя времето. Всички знаем проблемите. Знаем също така какви могат да бъдат ужасните последствия за местообитанията, здравето и бъдещето ни. Знаем, че гражданите искат да направим нещо бързо. Това, което трябва да направим сега, е да действаме. Гражданите искат Европейския съюз да предприеме действия, които да отговарят на мащаба на предизвикателството. Те също искат действия, които да преодоляват практическите проблеми, които са изправени всеки ден. Това да сложат хляб на масата, да си стоплят дома, да си намерят място, да намерят добро, учи училище а, за децата си, да се погрижат за възрастните, изобщо да свържат двата края. Светът и техният свят са един и същ свят. Можем само да успеем, ако и те и двата свята благоденстват. Ако един не бъде изоставен, другия също ще пострада. Затова, ако решите да утвърдите комисията в Ондерлайн, ние ще направим така, че голямата трансформация, която трябва да се направи, е справедлива и има справедлив преход. Справедливостта трябва да е в центъра на политиките ни и нашата бъдеще да почива върху принципите на справедливия преход. Имаме нужда от фонд за справедливия преход, който да подкрепи хората и общностите, които ще бъдат най-засегнати, включително, включително нези, които са в регионите, където, е, които са най-енергоемки и, е, и индустриални. Трябва да покажем на нашите граждани, че Зеления пак трябва да помогне да се решават проблеми и да се подобри живота сега, а не след 20 или след 30 години. Чистият а, въздух в градовете, чистата вода в реките и океаните е нещо, от което имаме нужда. Имаме нужда от една планета, която да може да живее с обществото, економиката да расте и това да е от полза за всички, не само за малцина, с работа за всички. Европейската Европейският зелен пакт трябва да постави Европа на правилните релси, за да стигнем до едно устойчиво бъдеще, като всички са се качили във влака и никой не е останал на гарата. Нашата амбиция е да направим Европа първият е, климатично неутрален континент. Ще го постигнем до 2050 година, ако планираме добре и започнем веднага. Следващите 5 години ще бъдат изключително важни. Аз ще предложа климатично законодателство до 100 дни след е, началото на моя мандат, за да може да запишем целта за неутралност прямо климата до 2050 година. Така ще заложим дългосрочния си план на всичките си политики. Ще започна да работя незабавно, за да имаме високи амбиции през 2030 година. Максимално бързо ще изляза с законодателни предложения, които ще ни помогнат да намалим емисиите с поне 50% или дори с 55%, което ще е по-добрият вариант. Ще преразгледаме съществуващото законодателство за климата и енергетиката. Ясно е, че трябва да разгледаме какви са необходимите допълнителни мерки, за да постигнем постигнем целите си. По-чист транспорт, не толкова енергоемки сгради, по-устойчива хранителна система. Не може да си позволим да си лежим на лаврите, но от друга страна не трябва и да се отчаиваме. В сравнение с 90-та година на миналия век, ние сме постигнали намаление на парниковите газове с 22%, а економиката е нараснала с 58%. Ние показваме, че справянето с климатичните промени не вреди на нашата економика. Сега трябва да вдигнем стандарт още по-високо и да имаме още по-високи амбиции. Можем да го направим, имаме уменията, имаме мозъка, имаме хората и в крайна сметка трябва да съберем и политическата воля във всяка една държава членка. Мога да продължа с цели, с проценти, мога да говоря за разширяването на схема за търговия с емисии и най-вероятно ще стигнем и до това, когато зададете своите въпроси. Но първо искам да говоря какво може да направи Зеления пакт за нашите граждани. Например, нези, които е, имат домове или нези, които живеят в социални жилища или нези, които трудно си плащат е, е сметките за отопление. Говорим за над 50 милиона европейци, което според мен е напълно неприемлива цифра. Не може да повишаваме а, сметките им, напротив, трябва да ги намалим, а това е възможно, ако станем по-енергоефективни. Заедно с държавите членки, регионалните местни органи на властта, трябва да разгледаме възможността за обновяване на социални жилища, на частни жилища, да се и плати за изолиране на жилищата, за подобряване на остъклението. Трябва да имаме добри схеми за финансиране, сътрудничество с ЕИБ, Инвестио, за да не плащат гражданите десетки хиляди евро в началото на този ремонт за да им дадем кредит и те да използват тези енергийни спестявания или спестяванията от енергията и от сметките си съответно, за да си заплатят кредитите. С такива инициативи Зелената, Зеленият пакт ще понижи сметките. Обществените сгради, като училища и болници, също трябва да могат да получат подкрепа. Подобряването на ефективността енергийната ефективност може да освободи средства и за образование и за здравеопазване. Така ще се създадат стабилни е, е, работни места, които ще бъдат по места и те ще бъдат стабилни, защото няма как да бъдат преместени. Национални инициативи, местни работни места, подкрепени с частно финансиране, с публично финансиране и европейски програми в подкрепа на това. Ето така зелена, зеленият пак ще работи за всички хора. Нашите граждани живеят все повече в малки и по-големи градове, но обичат и природата, където ходят свободното си време. Те се притесняват от това какво се случва около тях, тревожат си за екосистеми, които са далеч. Всички се тревожим, аз също се тревожа. Дали се вълнувам от птиците, от пчелите в нашите градове, или пък коралите в океаните, или рибите, богатите ни гори, или пък чудесните диви животни някъде на планетата, за всички тях можем да кажем едно – избиваме ги и то с тревожни темпове. Това трябва да бъде прекратено. Затова е нужна стратегия за биоразнообразието за 2030 година и затова ние трябва да имаме най-амбициозните цели, които да зададем на следващата конференция на ООН по биоразнообразието, което ще се състои в Китай, през октомври едната година. Подобно на климата и тук трябва да бъдем водещи. Един от начините, по които може да сме водещи тук, е в сектора на продоволствието. Това може да бъде заложено в инициативата на Европейската комисия за устойчиво хранене от фермата до вилицата. Изгарянето на амазонските гори и други в Централна Африка и в Югоизточна Азия ни показаха, че трябва да опазим тези гори спешно. Не може някой да ни каже, това не е ваша работа на международни срещи. Не, това са глобални богатства. Но не може просто да сочим другите, като самите ние нищо не правим. Затова нека да ви предложа една идея. Дърветата чистят въздуха, правят градовете по-хладни, улавят СО2, животните живеят в тях и така нататък. Нека да започнем едно залесяване в Европа. Да възстановим горите, да създадем повече зелени места. Нека да имаме един европейски план от този тип, за да може в целия, на целия континент да се случи това. Така че всеки град, всеки регион да сподели своите практики и е, да работи заедно с другите. Зеленият пакт не трябва да бъде само свързан с конференции по биоразнообразието някъде надалеч, а навсякъде около нас. Всеки може да бъде част от това по един осезаем начин и ще се видят веднага и резултатите. Зеленият пакт трябва да е от полза и за нашите граждани, най-вече за тяхното здраве. Затова искаме една среда, където има нулево замърсяване, където да има все по-малко увреждане на природата, да почистим водите и а, въздуха, да премахнем опасните химикали, пестицидите, индустриалните емисии, микропластиката. Над 400 хиляди 000 души умират всяка година от лош въздух. Как можем да приемем такова нещо? За да опазим майката земя, трябва да спрем също така да извличаме постоянно ограничените сувери в нея. Трябва да се качим на ново ниво на кръговата економика, да се съсотим върху устойчиви продукти и предотвратяване на отпадъците. Трябва да използваме отново, да намаляваме, да рециклираме, за да деблокираме потенциала на нисковъглеродната економика. Ще има нов а, план за действие за кръговата економика, който ще се съсредоточи върху устойчиви продукти и използване на ресурсите по един ефикасен начин, особено в сектора на текстила и изграждането на сгради. Транспорт е един от най-замърсяващите сектори на нашата економика. Цяла Европа хората разчитат на колите си, за качеството на ежедневието си, дори понякога така си изкарват хляба. Знам го и не искам Европа да няма Европа, в която да няма нито една кола. Искам да има автомобили, но те да не излъчват емисии, които да са зловредни. Трябва да намалим също емисиите в авиацията и морския сектор, ако искаме да постигнем климатичните си цели. А за това е, са нужни различни инструменти. Трябва да инвестираме, например, в железопътния транспорт. Защо хората предпочитат да чакат на летището, да дойдат дойде самолета, да се качат, вместо да се качат на влак. Отчасти е по-ефтино, защото не плащаме за външните разходи. Взели сме кредитната карката на майката земя и харчим безразборно, а тя този кредит не може да го върне. Това е едно предложение за транспортния сектор. Това не е заплаха. Искам нови, ефикасни е, автомобили и инфраструктура. Искам да имаме най-добрата транспортна система на света. Зеленият пакт ще бъде успешен, ако всички европейци са част от него. Ако наистина този пакт влезе в домовете на хората. За да стигне този проект до хората, този пакт трябва да се превърне в кръгълен камък. Климатичният пакт ще доведе до нови умения, той ще влезе в а, компаниите, в а, дружествата. И така ще стигнем до конкретни резултати. Вижте какво постигнахте вие, като мобилизирахте гражданите с кампанията «Този път ще гласувам». Вижте какво направи Комитет на регионите, вижте какво, вижте какво направиха инициативите на кметовете, вижте какво правят НПО, мобилизират хората, предлагат конкретни решения. И най-вече, вижте какво правят нашите деца. Създават едно глобално движение, което може да промени света и то за добро. Всеки може да води като бъде пример. Добрият пример вдъхновява и хората го следват. Няма нищо по-голямо, няма нищо по-велико от това да бъдеш вдъхновен от децата си. Скъпи приятели, Говорих най-вече какво трябва да се направи в Европа, но разбира се, има огромно международно измерение на всичко това. Трябва да работим, за да убедим другите да бъдат по-амбициозни. Ние сме ангажирани да засилим климатичната дипломация и да изпълним а, целите за устойчиво развитие. С тази сделка можем да водим а, с а, пример, като например наложим въглеродно обмитяване – ако другите държави не искат да върват в правилната посока. Като економически гигант ние имаме огромен лост в ръцете си, с който да задействаме търговските отношения. Трябва да се възползваме от него оптимално, като имаме убедителни аргументи, за да покажем, че в крайна сметка всички ще живеем по-добре. Уважаеми господин председател, почитаеми депутати, имаме дългосрочна цел, но трябва да я постигнем с краткосрочните си а, а, цели и да имаме такива стимули. Не трябва хората само да се притесняват как ще свържат двата края в края на месеца. Трансформациите, които са нужни, са безпредседентни. Те искат сътрудничество, решимост и нови идеи. Със сигурност не казвам, че ще бъде лесно. Никога в Европа нищо не е ставало лесно поне нищо, което си е струвало вниманието. Всичко, което си струва да се направи, а, е сложно. Затова сме тук, защото ако беше лесно, нямаше нужда и от комисия, и от парламента, защото е сложно, има нужда от нас. Но и също, защото това е правилният път. Стоя днес пред вас като партньор, като приятел, готов съм да отговоря на вашите въпроси и да работя с вас, за да изградим едно по-светло бъдеще. Ще го направим, защото хората са ни сложили тук, за да работим за тях. are going to, <clears throat> to start with the first round questions with uh, coordinators. И така започваме с uh, въпросите на координаторите или техните представители. Започваме с Естер Деланге от НДП. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и добре дошъл на Франц Тимерманс. Чухме uh, малко от а, езиковите ви способности. Днес чухме отличният ви английски. Надявам се да чуем а, още няколко от езици, които въдеете до края на вечерта. Ето защо ще ви задам въпроса си на холандски. Казахте, че вашите, поколението на вашите баба и дядо и поколението на вашите родители са преживели вече един преход с затварянето на мините за въглища в Холандия. Знаете обаче, че последиците от тази, от този процес продължават да са осезаеми и до днес. Така че хората продължават да плащат до Последиците от този преход са както екологосъобразни, така и социални. И за нас в НП, НП е много важно да вземем предвид и промишлеността, и климата. Как възнамерявате да съчетаете тези два аспекта заедно с госпожа Вестагер и господин Домбровскис? Как ще гарантирате полезното взаимодействие между промишленост и климата? Заведнъж и аз ще се изкажа на холандски. Действително идвам от а, Миньорски регион и дядо ми беше миньор. Идвам от Херлен, която е... Ам, времето беше вторият най-богат град в Холандия. Повече от 50... Преди повече от 50 години затвориха мините в нашия регион и три от най-бедните градове в Холандия днес се намират именно в този миньорски регион. Така че знам, че няма да е лесен този преход. Знам, че от него ще боли понякога, но като си помисля за Галиция, за Силески регион, за Гърция, за Германия, страните, от които, които също зависят от въглищата, неизбежно си спомням за моят роден град, защото мините ще бъдат затворени. Това е неизбежно различно и знам, че преходът е ужасно тежък, затова и мнозина не искат да се изправят пред действителността, но затварянето на мините е неизбежно и ние сме длъжни да помогнем на хората, живеещи в тези региони. Много е важно сега да поставим основите на новата економика на бъдещето и за това колегите Вестагер и Домбровски също имат толкова важна задача в новата комисия. Целта ни е да изготвим един цялостен план, който да улесни инвестициите в рамките на планът Инвест ЕС, например, но и други инициативи, които са съпътстващи, като например преквалификацията на работещите в миньорския сектор. Имаме нужда от цялостен и съгласуван подход в Европейската комисия и преходът ще стане възможен, ако всички се работим в една съща насока. В областта на околната среда, но и селското стопанство, миньорския сектор, това е сектор, които трябва да се трансформират по кардинален начин. Няма как това да се случи само с усилия в областта на климата. Споменахте е, Силезия в Полша. С затварянето на мините и на тецовете с въглища в Полша ще бъдат загубени само в този регион над 15 000 работни места. Знаете къде ще се усети най-тежко ударът в страните от Централна и Източна Европа? И знаете също така, че трябва да се обърне особено внимание на тези региони. Говорите ни за фонда за справедлив преход. Към момента обаче мерките, които предлагате, те са недостатъчни. Така че какво конкретно ще ни предложите? Може би трябва да се предвидят някакви преходни мерки в подкрепа на, тези, на хората, живещи в тези региони. Как смятате да убедите поляците, например, да затворят а, своите мини. Целта ни, госпожо Деланги, е в Полша, в Словакия, в Гърция, в Испания, в Германия. Във всички тези страни, които в, в някакъв момент ще бъдат принудени да се откажат от въглищата, в тези страни целта ни е да им покажем какви са възможностите и не помогне възможно най-бързо да сформират своята економика. Защото има други възможности. В Польша и в Словакия пазара на труда в момента е, е в много благоприятен период, но може би не точно в е, миньорските региони. Много е лесно да кажете на хората, ами вижте има работни места в друг регион, проместете се. Не, трябва да не изоставяме тези хора, а да създадем нови економики економически възможности в рамките на кръговата економика, например, в тези региони. Това са конкретни предложения. В, в, в рамките на Инвест ЕС вече разполагаме с подобни пилотни проекти. Много е важно да има един истински механизъм на преход в Европа, т.е. средствата от фондовете да бъдат насочени към най-засегнатите от прехода региони. Трябва също така да се стремим към съчетано финансиране, т.е. финансиращо идващо от европейските фондове, съчетано с частно финансиране и национално финансиране. Но е важно преди всичко да убедим правителствата на тези страни, че положението на Европейската комисия са нужни за бъдещото на европейската економика. Председател, господин аз моля ви да спазвате отреденото ми време за отговор, т.е. една минута за допълващия въпрос. От името на Сиси Докати думата има Юте Готеланд. Уважаеми господин кандидат за първи заместник председател на Европейската комисия, ще ви задам въпроса си на шведски и ще ми е интересно да видя дали ще ми отговорите на шведски. През следните години вие ще отговаряте за този нов зелен пакт. Това, той е отговор на най-голямото предизвикателство, през което някога е изправ... бил изправен Европейския съюз. Така че в тази ваша роля бих искала вие да сте Грета Тунберг в рамките на Европейската комисия, защото учените, младите хора, които в момента протестират за климата, изискват конкретни и незабавни действия които да бъдат приложени още сега, за да, се, за да успеем да постигнем целта от а, максимално вече температурата от 1,5 градуса. Трябва да постигнем дългосрочната цел неутралност по отношение на климата от 2050 година, но трябва междувременно да увеличим целите си до 2300 година. Европейската комисия предлага двуетапен подход за постигане на целите от 2300 година, което постига сериозни, поставя сериозни безпокойства и от политическа, и от практическа гледна точка точка. Така че ви питам дали ще поемете ангажимента през първите 100 дни на новата комисия да увеличите целите за намаляване на емисии от 2030 година на 55%. Доводите винаги са по-убедителни, ако можем да ги подкрепим с научна обосновка. И това правим в момента. И аз лично ще съм много, много изненадан, ако а, заключенията на учените са раз, по-различни от нужда от 55% намаляване на мисли от 2300 година, но разбира се, клас, който ще приема, ще се основава на анализът, който извършваме в момента. Така че за това в Европейската комисия към момента каза 50%, може би 55%, но нека първо да проведем нужният анализ. Но пак казвам, много ще се очудя, ако резултатът, отговор, който чем от учените, ще бъде нещо различно от 55% до 2300 година. И а, прилага е същия принцип като с, с, с, с пътниковите системи Том-Том, например. Трябва да, да видим откъде започваме, каква е крайната ни цел, за да намерим най-подходящият маршрут. Имаме дългосрочна начало за 2050 година, трябва да знаем какво трябва да направим през първите 100 години, през идната година, 2005 и така до 2050 година. Благодаря ви за отговора. Разбира се, бих искала да ви задам и допълващ въпрос кога ще бъде публикувано проучването, което според вас е важно за да, и нужно, за да може Купасата комисия да вземе своето решение. Имам още един въпрос, свързан с потребителите ни. Те искат да правят а, устойчиви избори, искат да вземат решения, които вземат предвид климата и околната среда. И това върши не само за продуктите, произведени в Европейския съюз, но и тези, които идват от трети страни. Наскоро станахме свидетелства как потребителите изискаха от големите вериги производители да променят своите практики и да намалят въглеродния отпечатък в своите продукти. Можете ли да гарантирате гарантирате, че същото ще, ще изиска и Европейския съюз да се намали въглеродния напечатък на продуктите, които не само които се произвеждат в Европейския съюз, но и тези, които се внасят от трета. Първи въпрос. Ако искаме наистина да играем водеща роля на световно равнище, трябва да имаме нужната, нужна обосновка преди е, конференцията за климата в Глазго, а не да отидем там с е, празни думи и обещания. А вторият въпрос е да, потребителите трябва да бъдат по-добре информирани. И единствената причина, поради която успяхме с светскавична скорост да приемем стратегията за пластмасата е, че потребителите бяха много добре информирани и искаха от нас да предприемем мерки. И съм убеден, че потребителите искат да са сигурни, че храната, която слагат на масата ви, не, се, не произлизат от обезлесяването. И в някакъв момент ще трябва да може да кажем, че всички храни, които се предлагат на пазара ни, не са произведени с последици, които свързват с обезлесяването. Но до сега не може да го направим, тъй като в момента 80% от обезлесяването се дължи на, на изсичане на горите, за да има повече земеделски площи. А към момента сме далеч от тези резултати. Голяма част от фуражите, които използваме с изхранване на животни тук в Европа, идват от тези обесени региони. От името на Реню Нил Старвалц. Благодаря. Добре дошли на Франс Тимерманс. Това беше написано, след което вие се появихте. Информацията, която получаваме от комисията, показва, че повечето важни промени трябва да се направят след 2030 година. Тогава обаче сигурно ще имаме нова ситуация. Как виждате пътя напред? Ще премахнете ли досегашните решения, свързани с схемата за търговия на емисии, с земеползването? Или смятате, че гъвкавостта в законодателството ще е достатъчно, за да изчакаме 2030 година? И да започнем тогава с 10 намаление и съответните промени в другите законодателни актове. Може би първият подход би бил критикуван, че за това, че няма да има достатъчно инвестиции поради ненадежно законодателство, а във втория случай обещанията ще са прекалено големи. Кой път, по кой път ще поемете? Мисля, че това не е въпрос за избор. Трябва ни микс от двата подхода. Трябва да разширим схемата за търговия с емисии е, към други сектори, авиацията и морския транспорт, но освен това имаме и други възможности. Е, трябва да заострим нормите за емисии, други норми, трябва да обновим и директивата за електроенергия, други директиви също трябва да бъдат преосмислени. Не може да има избор, трябва да има политически микс. Не бива обаче да губим време в някои области. Мисля, че промишлеността започва да действа. Имаме широко разбиране в промишлеността, че трябва да заострим нормите, да действаме и по принцип нормите да станат по-строги. Това сочат и докладите. Ако искаме да достигнем намалението целта от 1,5 е, градуса, трябва много да направим. Ще има ново законодателство, много неща трябва да се направят и то с ваша помощ. Даже и съвета. Съвета трябва да се движи по-бързо, защото това искат хората и е, това налагат обстоятелствата. Благодаря. Тези предизвикателства ще имат и бюджетно измерение – Микрофонът на оратора се изключи. Трябват ни около 200 милиарда евро, за да постигнем заложените цели. Държавите членки трябва по някакъв начин да бъдат провокирани почти като холандците, за да платят тези пари. Какво ще направите? Да, така е, но също така в едно писмо постигано от датския министр се казва, че трябва да намалим емисията с 25% до 2030 година, така че даже и в Нидерландия а, има, се разпространява чувството на спешност. Мисля, имаме възможността да направим предложение за МФР, е, което казва, че да, може би е, разходите ще са малко по-големи, по-високи, но с тези пари ще може да помогнем на Европа да осъществи този преход към една устойчива економика. Ще направим живота на хората по-добър. Мисля, че сделката е възможна сделката между различните отделни държави, включително и Малта. Благодаря. Тас Екот от Зелените. Благодаря. Тук за това съм господин Тимерманс. Благодаря за вашето вашите въведителни бележки и за представянето на зелената сделка. Искам да се съсредоточа върху климатичния закон. Какво може да очакваме, защото следващите години ще са много важни. Това е точно пред официалното започване на Парижкото споразумение да действа. Е, Мино... Намаляване с 25%. Кажете ни, да няма да има два подхода, двустепенни подхода. Вие говорите за първоначално намаление на 15%, след което 25%. Това ще е трудно осъществимо. Има анализи от комисията, в които в анализи се казва, че Европа се намира на, в, се движи в правилната посока, но всички анализи казват, че 50% по принцип намаление е нищо ново. Какво може да очакваме, може ли да очакваме по-голяма яснота в ваша, вашия климатичен закон следващата година? Да. Това можех да очаквам от вас, естествено. Позицията ми е следната. Съгласен съм с вас, когато казвате, че нямаме време да, да следваме различни подходи. Но също така искам да ви кажа, като преминем от 45 към 50, към 55%, това постепенно увеличаване означава предприемане на много строги мерки. Не може да искате комисията, т.е. точно това ще направи комисията, ще анализира тези мерки. Това каза и Фондерлайн пред парламента. В този контекст аз искам да подчертая, за мен е важно Европейския съюз да има позиция, която е водеща на между... в международен план. За това трябва да сме готови преди срещата по климатичните въпроси в Глазго следващата година. Това е моята идея но мисля, че бях много ясен и го повтарям. Много странно би било, ако постигнем, ако е, стигнем до друго заключение, че не бива да намаляваме емисиите с 55%. Благодаря. Искам да попитам нещо повече за климатичния закон. Вие казахте, че той ще бъде представен в рамките на първите 100 дена. Но за какво може да очакваме в този закон за първите 100 години? И аз имам някои предложения, които са резултат от дългосрочната стратегия на комисията, а именно нулеви емисии до 2030 година. Емисии от международен морски транспорт могат да бъдат намалени с 88% до 2050 година, а до 2050 година емисиите от въздушния, паспорт, а, от въздушния транспорт могат да бъдат намалени с 55%. Транспортният сектор обаче не иска да се задвижи и явно се вижда, че е, отговорността за това е в Генерална дирекция Климат. Нека бъда съвсем ясен. Ще трябва да предприемем допълнителни мерки в много сектори, включително морския сектор, авиационния сектор. Това е ясно. На второ място – трябва да проучим какво може да бъде заложено в климатичния закон. Трябва да помислим за това. А, този закон не би трябвало да е просто празна обвивка, в която да се казва 55% намаление до 2050 година. Освен това, трябва да дадем възможност на държавите членки на базата на националните си планове да предприемат и формулират техния собствен микс от мерки. Сигналите са много ясни, но аз ще представя пред парламента един проектоклиматичен закон, който ще стига колкото се може по-надалеч. В него ще се, казва не само, ще се казва не само каква ще е целта до, до 2050 година, ще се оточнят и временните мерки. За идентичност и демокрация Силвия Сардоне. Добър вечер, господин Тимерман. С вашата комисия като че ли наистина а, излизат думите на Грета Тунберг. Но изглеждате и на много, като много от учениците, които защитават околната среда, но всъщност не знаят защо са излезли на улицата. Казахте, че приоритета ви е климат и всъщност сте забравили е, продоволствената сигурност и здравето. Наистина ли сте направили сметка какво ще се означава постигане на неутрално въздействие до климата до 50-та година в един свят, който да няма никакви повече а, за никакви емисии в рамките на 31 години. Ще ви дам малко цифра. За да се стигне до нулеви емисии, трябва е, 1 мегатон а, петрол на ден да се използва по-малко 31 дни един след друг. През следващите години ще стигнем до 1,6 мегатона. На какво а, отговаря на това. Например, на изграждането на три ядрени централи на две години по 31 години една след друга. И изграждането 2500 ветро а, произвеждащи с вятър а, е, перки. Как ще окажете въздействие върху Китай и Индия. Те 200% увеличиха своето производство на CO2. И защо не казвате нищо, например, за Балканите, държави, които са европ... извън Европейския съюз, но са тук. Вие и Грета трябва да разберете, че е, това не е просто е, нещо, което се случва в Европа. Това е маркетингова е, стратегия. Как ще изясните тези, този пакт, като залагате такива идеологически цели? Quanto dev- devono essere deboli? Колко слаби трябва да бъдат аргументите, ако хората имат нужда да нападат едно момиче, което е на 16 години? Срамота, като гледам твитовете най-могъщия свет, мъж на света, какви туитове пуска. Едно момиче, което прави нещо само, само и казва, действайте, направете нещо, сега го направете. И е, и е права. Грета е права. Аз много се гордея от нашите деца, които излизат на улицата и правят всичко това. И сега трябва да се действа. Сега. Сега трябва да се действа. Ще кажа още нещо години наред ни казват, нищо не може да се направи, много е трудно. Ми погледнете какво се случва с възобновимите енергийни източници. До какъв момент вече се приема, че е много по-ефтина от другата, а не е толкова скъпа. Можем да променим обществото. А вие искате да отидете в Италия и да обясните на италианците, че плажовете ще останат същите като сега ли е? Няма как да стане. Ще бъде ли приемливо това в Италия? Не. Искате ли да отидете да обясните на италианците или на децата, които живеят в по градовете, че ще умрат по-скоро, защото не е хубав въздуха? Не искате да им го кажете всичко това. Дори и науката да не е права, дори да са сбъркали. Имаме задача – за нашите деца да гарантираме чиста околна среда. И за това са нужни тези промени. Благодаря. Аз реших, че вие сте като ученик, ще ми отговорите на въпроса, защото учениците отговарят, ама вие явно се занимавате с пропаганда. На никакъв въпрос не ми отговорихте. Говорите за околна среда, но се криете. Криете за зад 16 годишно момиче като Грета. Повтарям ви въпроса. Искам да разбера дали голямата част от замърсяването в морето идва от азиатските страни. Защо мълчите пред тях? Синкавичус каза, че е започнало шестото масово измиране. Цялото внимание, всички се превръщат в фанатици. Вие ще следвате ли прогреса? Или ще обърнем каруцата и ще сложим конете зад нея? Или околната среда ще стане само с лозунги? Как ще стане тази околна среда? Наистина ли смятате, че бутилките по италианските плажове идват от Китай? Това ми отговорете. Ма за какво говорите изобщо за Бога? Това го правим ние, европейците в Европа. И имаме задача да почистим нашата околна среда. И това ви го обяснявам. Аз ходя в Италия и ще отида пак в Италия, ще говоря с италианците за това. Искаме чиста околна среда или не искаме? Ако искаме, трябва да се променим. Дори индустрията трябва да се промени и автомобилите трябва да се променят. Защо да нямаме чисти автомобили без емисии? Това е възможно. Трябва да се направи. Нека да го направим заедно. Okay. So, uh... И така, от името на Екаре, господин Вангра. Well, welcome in the revolution. It's... Добре е дошла на революцията. На жежи се атмосферата. Изключителна динамика. Преди една година, или по-рано тази година, комисарите казаха, че не е необходимо и не е нужно да се увеличават целите до 2030 година. След това през юли Урсула Вондерлайден каза, че ще увеличи целите на 55%, като заложи условия. Сега има натиск от 8 страни от 55% да подпишете и то безусловно. Трябва да кажа, че много се безпокоя от тази динамика. Безпокоя се, че тази, този зелен пакт ще ни струва повече, отколкото могат да платят обществата ни. Ще скочат цените на всички основни елементи от живота ни, като на тока, на жилищата, на отоплението. Това ще окаже отрицателно въздействие върху средствата със средни доходи, Въобще, ако не искаме да говорим за бедните, те ще понесат тежеста на тези по-високи цени. Като социал-демократ, това ли искате? Искате див запад из цяла Европа ли? Хубави неща казахте, но първо трябва да провериш плановете преди да тръгнеш да строиш къщата. Say, Ами Ние се познаваме с вас отдавна и трябва да кажа, че много уважавам това, което направихте, когато вашата страна беше диктатура и се борихте лично срещу тази диктатура. Високо уважавам всичко това, но по тази тема не съм съгласен с вас. Ние говорихме по-рано по тази тема и затова в встъпителните си думи споменах социалните жилища, жилищното настаняване. Ако помогнем на хората да си изолират къщите, да си сложат фотоволтаици на покривите или други такива неща, които не могат да платят, ние ще им помогнем. И ако го направим, тогава сметките им за енергия ще паднат и то значително ще паднат. Емисиите също ще спаднат. Аз не бих крил и вие сте прав. Ако вземем допълнителни мерки само за околната среда, без да се вгледаме в данъчното облагане, ще има увеличение за обикновения човек. Но идеята е да разгледаме и данъчните системи. Защото ние облагаме погрешните елементи. Трябва да убедим държавите членки да променят данъчните си системи, защото това ще окаже огромно въздействие за хората с ниски и средни доходи. Ето за това трябва да говорим. От друга страна, и това искам да кажа съвсем ясно, ако не направим нищо, Погледнете какво се случва с климата, ако не правим нищо. Вижте какво се случва с суровините. Вижте как това ще доведе до конфликти. Кой ще умре пръв, ако градовете станат места, където не може да се живее? Бедните, защото те не могат да се преместят, защото аз като социал-демократ не мога да допусна това и вярвам, че такъв е пътя напред. Да, чудесни думи, но очаквах преди да обещавате нещо по-конкретно, в цифри. Но няма ни, нищо изброено, из, изчислено като че ли. Другите обаче, като Индия, като Китай, като Русия, като САЩ, Бразилия, те няма да се присъединят към нас. Ще водим с пример, добре, това е идеалистичен подход. Но той е безпочвен. Какъв е нашия кос? Как ще ги накараме да ни последват? Война ли ще им обявите, ако не ни следват? Uh, Тези елементи на аргумент се използваха точно когато се създаваше единния пазар. Високите стандарти ще доведат до много високи цени, останалата част от света няма да ни последва и така нататък. Подобно на единния пазар, вътрешния пазар, останалата част от света иска да бъде на нашия пазар. Те искат да могат да продават тук, да бъдат активни при нас – най-високите ни стандарти ще станат световни стандарти, ако изиграем картите си правилно. Но, разбира се, ако не може да убедим другите големи играчи, има някакъв проблем в аргументацията ни. Но аз гледам по-оптимистично, отколкото вас. Да, имаме само 9% от емисиите по света, но имаме много сериозен микс от политики, който е убедителен. Китайците също не искат да се задушат и те не искат да им свърши водата или да не може да е питейна. Може да влезем в партньорство с тях. В САЩ, да, федералното правителство не е съгласно, но говорете с градовете, говорете с отделните щати. Там отношението нещо съвсем различно. Така че приятели имаме. Може да изградим коалиции, може да убедим другите. И аз съм убеден, че е наш политически и морален дълг да го направим. Не само по причините, които споменах, но и за международната стабилност. Липсата на политики ще създаде конфликти. Ще има войни за вода, ако не се промени начина по който сме се организирали. E. Благодаря. От името на Обединената левица думата има Силвия Мудик. Тиммерманс по suomea. On kyllä Благодаря ви, господин председател. Господин Тиммерман, ще задам въпроса си на фински. Струва ми се, че невероятно твърдението ви, че все още очаквате научни факти, за да се убедите, че трябва да се опитаме да задържим увеличението на температурата под 1,5 градуса Целзий. Очевидно е, че трябва незабавно да вземем решение и да видим как можем да инвестираме за опазване на околната среда и борба с промените в климата до 2300 година. Няма време за купане. А сега стигам до въпроса си. Той е свързан с биологичното разнообразие. И слушах мнозина кандидат-комисари, които заявиха, че се притесняват от загубата на биологично разнообразие. Очевидно е, че биологичното разнообразие е ценност сама по себе си. Очевидно е също, че трябва да се борим срещу загубата на биологично разнообразие и че ако че тази борба ще допринесе и за борбата срещу измененията в климата. Така че имаме, поели сме ангажименти, имаме програми, имаме ръководни насоки. Чудесно! Но междувременно видовете изчезват. А ОСП отчасти е виновна за загубата на пчелно разнообразие и в това отношение не правим нищо, така че се питам каква е вашата позиция. По първият ви коментар я, много ясна е позицията ви за 55%. Отбелязвам си и колкото по-ясно го заявите, толкова по-ясно ще го чуе Европейската комисия. По въпроса за биологичното разнообразие. Има заплаха, започнали сме от, да загубим 1 милион от 8 те милиона видове, които съставляват нашето биологично разнообразие. Погледнете кораловите рифове, половината от тях загиват или вече са загинали. Погледнете, погледнете какви са катастрофалните последици от, от обезлесяването какви са последиците от употребата на пестициди. Много е страшно положението и се опасявам, е, че сме на прага да се е, усетим колко е страшно положението с приличното разнообразие, както се случи преди няколко години в е, Париж по отношение на измененията в климата. И двете са напълно свързани, защото чрез загубата на биологично разнообразие губим, чрез обезлесяването, извинете, губим поглотители на въглерод, губим и биологично разнообразие. Така че се надявам на пълната подкрепа на вашия парламент преди конференцията на ООН за биологичното разнообразие в Китай до година. Много е важно да дадат конкретни планове и да покажем колко е важно сега незабавно да се вземат мерки. Ще продължа и с инициативата, започнена от комисията Юнкер за борба с обезлесяването. За да постигнем тази цел, обаче имаме нужда от международно сътрудничество. Трябва държавите, където се случва обезлесяването, стана част от решението, а не част от проблема, а трябва и ние да поемем отговорността си, включително по начин, по който ние тук потребяваме, за да може нашето потребление да няма отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие. Kiitoksia niin kuin Благодаря ви. Ако системата остане такава, каквато беше до сега, ако погледнете държавните субсидии, които продължават да се дават за изкопаеми горива, тези субсидии не само, че ни възпрепятстват да постигнем поставените си цели, но всъщност противоречат на тези цели? Как може да се стигне до положение, в което всички средства да бъдат насочени към едната ни основна цел? Готови ли сте да поставите под въпрос принципа за взимане на решение с единодушие в съвета в тази област? някои области, като например данъчното облагане и енергетиката, трябва да се възползваме от възможността за да е наречената пасарела, т.е. да може да се промени начинът на взимане, на, начин на гласуване от единодушие към квалифицирано мнозинство. Вероятно това ще е нужно. Но по-общият ми отговор на въпросът ви е следният. Аз нося отговорността да гарантирам, че Европейската съюза, комисия като цяло вече не взима противоречиви, противоречащи си взаимно решение. И това невероятно ще бъде най-трудната ми задача. Да гарантирам, че всички действия, които предприемаме, са съвместими с целта ни да постигнем на това на климата и економика от 2050 година, да опазим биологичното разнообразие и т.н. И не мога с честна съвест да ви кажа сега, че сме премахнали всички противоречащи си законодателни и регулаторни рамки в Европейския съюз. Не сме го постигнали и, и тук в Европейския парламент също понякога парламентарните комисии имат различни позиции. И ние носим институционалната отговорност да гарантираме, че от тук нататък всичко, което правим е насочено в една и съща, към една и съща цел, а именно създаването на устойчиво общество, в което никой да не е изключен. И за това трябва да прегледаме действително редица от политиките си. <clears throat> Благодаря ви, така пристъпваме към вторият тур от въпроси. Отново започваме с НП и Роберта Мецола. Благодаря ви. Намаляването на пластмасата в океаните сред основните приоритети за нашите граждани. Започнахме с първа стъпка за забрана на пластмаса за еднократна потреба, но трябва да продължим нататък няма да се връщам на въпроса за пластмасовите бутилки по плажовете, но е възможно теченията да донесат до плажовете буклуци, изхвърлени в третите страни. Изискванията за рециклиране не са устойчиви, понякога са много зле направени в крайна сметка не водят до нищо околната среда, освен на превозването на пластмаса до края край на света и връщането ти под формата на други продукти. Така че готови ли сте да поемете ангажимент за окончателна забрана на пластмаса на световно, на най-вредния вид пластмаса на световно равнище? Краткият отговор на въпросът ви е да. Трябва да изготвим нови мерки, защото непрестанно се учим. Сега, например, започваме да съзнаваме колко опасни са е, микро, микропластмасите или пластмасовите микрочастици. Трябва да предприемаме мерки по отношение на опаковките. Трябва да продължаваме да с нови стъпки, като например забраня на опаковките или да се забранят опаковки с този вид пластмаса за еднократна употреба. И също така е крайно време ние да започнем сами да се а, справяме собствените си отпадъци. Според мен беше правилна стъпка от страна на Китай да престане да се занимава, да, да отказва да приема нашите отпадъци, но сега ги изнасяме към а, други и трети страни, което си истински срам. Най-добрият начин да се справим с отпадъците, чисто просто да не ги произвеждаме. Най-добрите отпадъци тези, които не съществуват. Така че най-добрият решение ще бъде да не се налага да рециклираме, защото няма нужда да се рециклира, а да се използва отново, например, опаковката. И затова разчитам нашата подкрепа за продължение в, това, в тази област. Uh, По отношение на качеството на, въздух, на въздуха, Европейската комисия в момента приключва с процеса на преразглеждане на, цели, на целите 10 години след приемането им през заявихте, че качеството на въздуха води до над 40 000 смъртни случаи в Европейския съюз, което е особено притеснително в страни като моята Малта, където замърсяването на въздуха се превръща в сериозна безпокойство за, за много семейства Европейската комисия започна производство за установяване на неизпълнение на задължението към държавите членки, което е последното, с което вие разполагате, но това на практика не помага особено на хората, които вече изложени на опасни равнища на замърсяване на въздуха. Така че как си представяте възможността да се подобри правилата за прилагане на това законодателство? Ами правилата са много ясни и трябва да почнем повече усилията да бъдат зачитани в държавите членки и смятам, че държавите членки сами са поели този ангажимент. Става дума за законодателството, което се нуждаем, успешно, но което не се прилага в редица държави членки. Така че смятам, че Европейската комисия трябва да засили действията си чрез производства за установяване на неспълнение законодателството и мога да веря, че ако това зависи от мен, ще се случи. Благодаря от името на Социалдемократите, думата има Мариан Дали. Благодаря. Госпожа Орсула фон дер Лайн каза, че Амбициите на комисията ще са по-високи до 2030 година, но сегашната цел не включва емисиите от морския транспорт. Е, морският транспорт е все още изключен. Ако тези емисии са нерегулирани, това ще трябва, тях, техния дял ще трябва да се поеме от други сектори, за да се постигнат целите. Смятате ли да предприемете допълнителни мерки за морския транспорт? Вие казахте във вашите отговори, че смятате да действате по повод на предложения, идващи от Европейския парламент. Искам да ви помоля да не чакате позицията на Европейския парламент. Вие готови ли сте да направите законодателни предложения, законодателно предложение за включване на морските емисии в схемата за търговия с емисии. Това за нас е много важен въпрос. Като заместник-председател на комисията отговаря за кли, климата, как вие ще поведете инициативата за включване на морските емисии в ЕТС. Аз а, мисля, че отговарях вече на този въпрос, но може би не бях ясен. Естествено, това е моя отговорност, но и отговорност на Генерална дирекция Клима и, и на комисаря по транспорта. Но аз поемам пълна лична отговорност за това. На второ място, сега за морския транспорт. А, да, а, тези емисии трябва да бъдат включени, но искам да имаме зелени пристанища, искам а, корабите да взимат електричеството, което им, което им се предлага в пристанищата. Има прекалена, прекалено висока употреба на електричество в пристанища, когато един огромен крусен кораб, крусер е, кораб влиза в него. Трябва да имаме инициативи. Може да помислим и за други мерки. Например, как се използват емисиите на корабите, тяхната скорост, техните двигатели, защото не може повече морския сектор да бъде изключен от този сектор, защото тези двигатели са много, зам, много замърсяващи. Има и други, се, има, защо другите сектори да трябва да поемат тежеста, а да бъде изключен морския сектор. Да, така е, това е честно. Затова ви моля да не чакате повече. Ние искаме непосредствени действия от комисията в тази област. Без спомената чистотата на въздуха. Това е друг важен сектор, свързан с е, транспорта, а именно пътния транспорт. Стандартите за CO2 се оказват много строги. Вие против ли бихте били? включването на емисии от пътния транспорт в схемата за търговия с емисии? И бихте ли завишили стандартите за автомобилната промишленост? Какви са вашите планове за устойчиво съхранение на електроенергия и акумулатори? Ще отговоря много бързо и ясно. Ще се опитам. Ще се опитам да заострим законодателството с всички възможни средства, които са ни на разположение. Автомобилната индустрия трябва да постигнат своите, е, да, резултати и цели и да изпълнят своите обещания, които не изпълниха в миналото. За пътния транспорт аз не съм против, но наистина мисля, че това може да е част от целия микс. Не може обаче това да се използва като извинение за непостигане на емисионните цели. Това не може да стане. Имаме норми за емисиите, имахме ги, това трябва да е подхода и в бъдеще. Пътният транспорт трябва да е част от общия миск, но не би трябвало да е извинение за непостигане на целите. Сега, акумулаторите. Маро Шефчович в комисията Юнкер постигна много и създаде чувство за това, че нещата трябва да, че, че трябва да се действа спешно по въпроса за акумулаторите от следващо поколение. Те, акумулаторите в момента замърсяват много околната среда, но в крайна сметка е, може да се направи много за акумулаторите, но не само за тях. Има и други форми за съхраняване на енергия, например е, водородните технологии. Моля, задавайте само по един последващ въпрос, а не по четири. От обнови Европа Фредерик Феделе. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател, ще мина на шведски. И съм сигурен, че след няколко години ще получа отговор и на шведски. Аз искам да ви попитам за баланса. Имате огромна задача има огромни предизвикателства. Виждаме какво се случва в Амазония. Нямаме европейски отговор. Може би имаме определени инструменти, но селскостопанския сектор е една област, където трябва да работим, за да избегнем обезлесяването в Амазония. Но има обезлесяване и в Европа. Така че в как да намерим този, таз, това златно сечение, че да запазим биоразнообразието и доброто използване на горите, както в Европа, така и извън Европа. Доколкото зная, има повече, Европа, е, има повече гори в Европа, отколкото преди 10 години. Но това не е достатъчно. Трябва наистина да имаме стратегия за залесяване и то по начин, по който, който да не накърнява други цели. Трябва да мислим за разумни начини. И единственият начин е да имаме една общоевропейска стратегия. Тези хора, които работят в залесяването, са част от решението. И ако имаме една по-добра стратегия в Европа, ще имаме много силен аргумент пред хората извън Европа, които са изправени пред подобни предизвикателства. Отговорът е при обезлесяването е почти винаги създаване на плодородна, на обработваема зем, земя. В разговори в САЩ разбрах, че 50% от обезлесената земя се използва за селско стопанство. Това означава обаче огромна загуба на биоразнообразие на дървета. Трябва ни и международен подход, като при, привлечем в тази инициатива и по-резервирани страни. И понякога това означава, че трябва да погледнем продукти, които се внасят в Европа, които са продукт от обезлесяването. А, мислех, че мога да задам още един въпрос. Тази био... стратегия за биоразнообразието е много интересна. Въпросът е да се осъществи баланс в дългосрочна перспектива, но а, тук отпадни продукти, те могат да служат за енергопроизводство. Така ще може да намалим негативните резултати. Може би може да се придвижим и към негативни емисии. Има ли комисията план за негативните емисии? Биогоривата не са непременно добри. Те нанесоха големи щети през последните години. Те могат да са конструктивна част от енергийния ни микс. Ето, например, авиацията. Може би ще ни трябва тук повече биогорива, защото електрическите самолети едва ли ще бъдат реалност в скоро време. Но ако искаме да намалим емисиите, трябва да помислим и за други енергийни източници. Така че в този контекст третото поколение на биогорива ще, ще играят интересна роля в целия микс, но нека бъдем внимателни. Не бива да смятаме, че щом има био в една дума, тя е добра. Благодаря. От името на НП Мерит Магинес. Uh, Благодаря. Благодаря, господин Тимерманс. Искам да ви върна на писмените отговори, които ни изпратихте. Коментирахте за меделския сектор. Не сте говорили а, по този въпрос. Там се говори за нова политика, която се нарича от фермата до вилицата. Чуде се защо е нужно това. Може би да ми, можете да ми отговорите сега как тези две политики ще върват ръка за ръка. Също ме интересуваш това, което говорихте за противоречия между политиките, както и при търговията. Сме имали големи противоречия. Какъв контрол имате върху правото на конкуренцията? Надявам се и другите да ме подкрепят. Този вид право не плаща за общественото благо или за храната, която ядем. Там се говори обикновено за нещо, бед, за нещо ефтино за потребителя, но когато е ефтино, дали е добро за потребителя? Как ще преодолеете тези проблеми? Времето ще покаже краткия отговор, но политиките, които искаме, не, ще започна по друг начин. Професионалният ми опит е такъв, че съм се занимавал с ОСП от втората половина на 80-те години. Аз съм доста стар. И това постоянно продължава. Постоянно забелязвам, че тези фермери, които страдат, се използват като аргумент, за да се защитат онези и да се изградат политики за онези, които правят много пари. И някакси ние все още не успяваме да се погрижим за този проблем. Смятам, че промяната в политиката, която започна Фил Холган, ни води в правилната посока. Аз много добре зная, че няма да имаме устойчива околна среда без фермерите. Те могат да бъдат част от проблема, да, но не е нужно да бъдат част от проблема. Но със сигурност трябва да бъдат част от решението, защото без тях няма да стигнем до никъде. Така че е, самото начало тази политика искаше да даде продоволствена сигурност след Втората световна война. Сега целта на тази политика е да направи така, че да имаме устойчива е, доставки на храни за гражданите е, това хилядолетие и мисля, че са нужни промяни, промени в политиката. Тази политика от фермата до вилицата е свързана с това колко торове използваме, какво използваме за намаляване на емисиите, колко пестициди са ни нужни все още, може ли те да бъдат сведени до минимум, какво е въздействието, откъде получаваме природните, органичните торове, извинете, след това как ще спрем обезлесяването, качеството на храните за гражданите, добро ли е, може ли да го подобрим? Един въпрос, който споменахте и за мен е изключително сложен. Може да се каже дори, че успехът на тази политика е, че най-високо качествените храни с най-низка цена са предоставени, но не плащаме ли прекалено малко? И това обаче не може да го кажеш на хората, които имат малки доходи. Те ще ви изгонят от домовете си. Но положението по-настоящем обаче не дава достойни доходи на фермерите. Без нашите фермери няма да постигнем целите за устойчивост. Трябва да намерим една обща земеделска политика, която да подкрепя всичко това и която да води и в международен план до добро конкурентно положение на нашите земеделски продукти. Това, което направи Фил Холган като промяна в тази посока е правилно. Нека да го подобрим, като използваме този принцип от фермата до вилицата. Не знам точно как това се свързва с ОСП. като Поред мен има голямо застъпване и не ми отговорихте за конкуренцията. Това е ключов въпрос. Тръгнахте към конкуренцията, но не отговорихте. Ако ми позволите, имам още няколко секунди. Защото всъщност по принцип сте прав наистина са изключително слаби доходите на земеделците. Някои правят пари, но те са малко. Всички казват, обичаме да ходим сред природата и аз обичам да ходя, но аз имам други доходи, затова обичам да ходя. Но хората ви гледат и те знаят, че вие сте отговорни за тяхното бъдеще. Защото те ни последваха през 80-те, аз също съм стара, казахме им, а... аз съм правила дори програми за всички съвети, които им дадахме тогава. Как ще им помогнете да направят новия преход? Аз лично трябва да отида да го говоря с тях и да покажа какви са плановете за тази идея от фермата до вилицата. Какво ще направим с торовете, с намаляването на емисиите. И други в биналото са го правили. Макшери също го направи с неговите планове. Е, това е част от историята на европейската интеграция. Трябва да направим същото днес ние. И аз наистина смятам, че целите записани на... тук са на ОСП са изключително валидни днес. Нужна е устойчива храна на масите ни. Нужно е замеделците да могат да поддържат селските райони и конструктивно да е взаимоотношението между града и селото. Сега, за конкуренцията не бях сигурен какво ме питате. Вие казвате, че те се конкурират на цени, които не им осигуряват доходи, т.е. конкурират се с храни, които идват от извън Съюза. Ами ще трябва внимателно да се вгледаме в това и да говорим с международните си партньори, защото ако тези храни са произведени посредством обезлесяване, те също ще трябва да променят поведенията си, така че в търговските си преговори трябва да настояваме за това. Това го направихме и при преговорите за Меркосур. Господин заместник председател, много ви моля, имате две минути и после една минута. За социалистите Хави Лопес. Добре е дошъл в Европейския парламент отново, господин заместник-председател Тимерманс. Днес многократно говорихте за справедлив екологичен преход. Като социалисти ние сме говорили по този въпрос. Искаме да бъдем амбициозни, да декарбонизираме економиката, но трябва да направим така, че този преход, който е изключително важен, да бъде направен справедливо. Справедливо да бъдат разпределени разходите по този преход, т.е. колко струва той и след това ползите от него. Да се разкрият работни места, например там, където има растеж. Т.е. искаме фонд за справедлив преход. Вие ще оглавите един такъв фонд и аз искам да говорим за този фонд. Ще погледнете ли социалното въздействие, не само що се отнася до технологиите, още нещо? Ще има ли нови фондове или ще рециклираме съществуващи проекти и фондове за този преход? Може ли да направим така, че подкрепата да е свързана с условия, които означават спазване на целите? Валдис Домбровскис вече отговори на този въпрос тази днес. Ще видите, че новата комисия говори с един глас. Да, ще има нови средства, разбира се. Не може постоянно да рециклираме или пренасочваме съществуващи. Нужен е механизъм, така щото всички инструменти, всички фондове в Съюза да работят в една и съща посока – и зная... Не, ще започна по друг начин. Част от инструментите, които използваме в този преход, ще бъдат за инвестиции, ще бъдат за неща, които са близо до пазара, като InvestEU и други. Ще се мобилизират обаче и частни средства. И в някои сфери също. Ако ще е нужно време за четвъртата индустриална революция. И едва ли ще има много частни средства в тази посока. Тогава няма да сте близо до пазарите. Ще трябва да се намери микс с националното финансиране и европейското финансиране. Това искаме да влезе в този фонд. И пресни нови пари, т.е. и съфинансиране на национално ниво, както и връзка с различните фондове, които вече съществуват. Земеделския, структурния, кохезионния както и да направим така, че посредством инвестиционната банка да има достъп до финансиране и този преход към тази нова економика а, да бъде справедлив. Нужен е такъв смес. Каза го и встъпителните си думи. Това не може да бъде постигнато, ако не убедим хората, че трябва да се променят и че тази промяна не е загуба, а е печалба за тях. Прекалено много хора днес мислят, че промяната означава загуба. Не, Промяната може да означава и печалба, не само по-чиста околна среда, но и по-добра работа. Благодаря ви, че пояснихте ресурсите и характеристиките на фонда. Още нещо, което по-настоящем се обсъжда. Механизма за обмитяване на въглеродните емисии. Не искаме екологичен дъмпинг. И това ще бъде много сложно, обаче. Ще можем ли да постигнем тази цел? Ще можете ли да ни поведете напред тук? Ще можем ли да го постигнем в тези кратки срокове? Както казах, това ще бъде много сложен механизъм. Този парламент вече заяви, че има нужда от такъв а, а, фонд за въглеродно обмитяване и тези средства трябва да влязат там. Да, искам да кажа на международните ни партньори, че ние правим този преход към един континент, който да е неутрален спрямо климата до 2050. та Това са нашите мерки. Те ще оказват своето въздействие върху економиката. Ако вземете и вие такива мерки или сравними мерки, вървите в същата посока, тогава ще пътуваме заедно. Ако обаче не го направите, то тогава ни оставяте без избор. Ние трябва да защитим нашата економика и тогава ще и трябва да налагаме такова въглеродно обмитяване. И мисля, че това ще отговаря на изискванията на СТО, но ще го анализираме. А, само си представете да имаме стоманодобивна индустрия, която да произвежда с водород своята стомана, но тази стомана най-вероятно също като климатични Нашата цена ще струва повече, отколкото стоманата на Китай. Тогава трябва да видим какъв е отпечатъка. И това неравенство трябва да бъде поправено. И за това, може би, ще наложим такова мито. For the Greens, Името на зелените думата има Мари Тусан. Благодаря ви. Уважаеми господин комисар, говорите ни за майката земя, за справедлив преход. Хубави думи, но ние искаме конкретни действия. Вашата страна е обект на обвинение. Германия и Франция също е изправена пред съд от а, младите хора, водени от Грата Тунберг. Целият Европейски съюз е изправен пред а, съда. Говорите ни за зелен пак, но не виждам нито амбиции, нито последователност. Къде е последователността при положение, че Европейския съюз разчита на за тъй наречения си преход на природния газ и че за целта искате да инвестираме в инфраструктура за природен газ? Къде е последователността? Говорите, къде са амбициите? Говорите за продукти, свързани с обезлесяването, които се продават тук на вътрешния ни пазар. Господин комисар, кога смятате да сложите край на преките и непреки субсидии за изкопаемите горива и включително и за природния газ? Смятате ли да приемете правно обвързващи законодателни мерки, за да се подадат под отговорност нашите дружества, които извършват престъпления чрез обезлесяването. Това, че казах, смятам, че една от най- трудните ми задачи ще бъде да гарантирам последователността в политиката ни. И няма да скрия от вас, че това ще бъде изключително трудно. Вие самата описахте колко е сложна темата и няма да е, ви заблуждавам, че ще успея да постигна тази последователност в рамките на 100 дни. Но да установим къде има непоследователност, след което да определим какви законодателни и други стъпки са нужни, за да премахнем е, тази непоследователност е, ще бъде една от най-трудните, но и една от най-важните задачи в ресора ми. Казвате, че природният газ представлява проблем. Да, това не е устойчив енергоисточник, но природният газ е част от прехода към устойчиви енергийни източници. Говорите и за инфраструктурата. Споменахте и моята и вашата страна има проекти, е, за, които предвиждат е, трансформация на тази инфраструктура, която ще позволи преносът на въглерод. Така че се надявам в близко бъдеще да можем да използваме инфраструктурата, създадена е, за пренос на природен газ, за да можем да пренасяме друг източник на енергия, който е напълно устойчив. Става въпрос за водорода. Така че права сте няма само добри новини и трябва да направим всичко възможно, възможно най-бързо да е, сложим край на зависимостта си от изкопаните горива. Не крия от вас, че задачата ми е много тежка, но тя е именно тази да гарантирам последователността. И ако целта ни е на първо място установим къде има непоследователност, убеден съм, че гражданите ще помогнат на Европейския съюз да сложат край на тези е, тази непоследователност, но че тя е факт днес, та напълно сте права. Благодаря ви, но мисля, че ще повторя въпроса си. Смятате ли, е, ако да, кога да сложите край на преките и непреки субсидии за изкопаемите горива? Смятате ли по отношение на, горски, на горите, както и по отношение на климата, да задължите дружествата ни да предприемат мерки? Задължението за полагане на, на дължима грижа е едната възможност, но смятате ли по някакъв начин да накажете и също така да, да, да приложите някакви методи за превенция на е, престъплението по отношение на климата? Благодаря ви. Euh, да предприема мерки за намаляване на субсидиите за традиционните изкопаеми горива, но Днес нямам конкретен отговор за вас. Ще ви го дам, когато направя анализ на всички възможности, които сте пред нас. И смятам, че възможност, като разполагаме в Европейската комисия, са доста ограничени, но ще направим нужния анализ. Разбирам въпроса ви, той е логичен, той е последователен, но не мога да ви отговоря днес. За останалите мерки, за които ме питате, безспорно мога да ви уверя, че Европейската комисия ще излезе с законодателно предложение за взимане на нужните мерки за защита на биологичното разнообразие в Европа. Що се отнася до предприятията и тяхното въздействие върху биологичното разнообразие, Мисля, че на първо място може да се опитаме да гарантираме нужда прозрачност на нашите граждани, за да могат те да знаят дали съответният продукт е изготвен с цена за биологичното разнообразие и за сметка на обезлесяване. Това е първа степка, Ако искате, после, може после да обмислим възможността за забрани, но за целта ще ни трябва по-задълбочен анализ на последиците. И ако се умях да, да, да предизвикаш предложение по отношение на пластмасата и на отпадъците през последните години, то беше благодарение на предварителния анализ, който изготвих, който ми позволи да изляза с последователно и черпателно предложение пред Европейската комисия. Така че не искам да прибързвам с конкретните предложения. Ще направя нужният анализ и мога да ви уверя, че ви разбрах. Европейската комисия ще е в състояние да предприеме стъпки в пълната посока, когато разполагаме с анализа, който ще ни позволи да сме наясно всички възможни последици. От името на генетичната демокрация думата има Орелия Беню. Господин Тимерманс, госпожа Фан дер Лайен иска да предложи стратегия за защита на биологичното разнообразие до 2030 година. Сред предвидените цели Мадам дер Лейен след Госпожа Фон дер Лайен иска да предложи стратегия за биологичното разнообразие до 2300 година сред предвидените цели за прекратяването на загубата на биологично разнообразие, свързано с унищожаването на екосистемите. Но е парадоксално, Полусален фактът е, че именно политиките на Европейския съюз по отношение на възобновяемите енергийни източници доведоха до загуб обезлесяването на дъщовните гори. При това положение как смятате да промените политиките на Европейския съюз по отношение на ВИ, за да станат те по-устойчиви? И ако смятате, че е добра идея да се наложи някакво обмитяване на емисията въглероден диоксид, как смятате, че може да изглежда тази мярка? Благодаря ви. Много въпроси тази, които бяха задни тази вечер. Подобно на вашите въпроси са, засягат липсата на последователност в политиките на Европейския съюз и с право насочите с пръст този проблем. Понякога въведохме с добри намерения политики, които доведоха до резултати противоречащи на целите ни в други области. Пак повтарям, За мен важна част от работата ми ще бъде да гарантирам, че ще има последователност в политиките ни. Но не смятам, че има противоречие между запазването на биологичното разнообразие и въвеждането на възобновяемите енергийни източници. Смятам, че двете са напълно съвместими. Моля да ми обясните къде са тези противоречия и съм на ваше разположение да видим как може да разрешим този проблем, ако той действително съществува. но намаляването на парниковите емисии, намаляването на глобалното затопляне, въвеждането на обмитяването върху въглеродните емисии вървят ръка за ръка и това са мерки, които трябва да предприемем незабавно. Благодаря ви за тези отговора. В логиката на устойчивото развитие, за което говорим, какъв, какъв е графикът ви за постепенно премахване на изкопаемите горива и евентуалното премахване на субсидиите за тези изкопаеми горива. По отношение на декарбонизацията, към която се стреми госпожа фон дер Лайен, не смятате ли, че има опасност да поставим нашите предприятия в неблагодетелствена позиции по този начин парадоксално да увеличим вноса на продукти от трети страни с въглеродно отпечатък. Задължително е да премахнем субсидиите, които все още подкрепят изкопаемите горива. И за да имаме такъв конкретен проект, трябва да умислим етапите, които трябва преди това да договорим с държавите членки. Но очевидно трябва да премахнем този вид субсидии. По коментарът ми за международната търговия, както на конференцията по на биологично образование в Китай, така и в рамките на търговските преговори, както беше случая при преговорите с Меркосур, желанието ни да премахнем субсидиите за изкопаеми в другите държави е част от преговорите и знаете, че в рамките на първата за Меркосур успяхме да, при, да убедим Бразилия да се придържа по си ангажименти по пръщото споразумение и това според мен е важно постижение. Dzień добре, витам. Ана Залевска. Добре дошли, господин Тимерманс. Имаме няколко, имам няколко конкретни въпроса. Както се казва, пътят към Ада е послан с добри намерения. Очакванията на младите хора са много високи. Те искат конкретни мерки и искат да знаят как ще се финансирате. Моят въпрос е, новият закон за климата, може ли да кажете нещо повече за този закон? И как той ще е свързан с целта за намаляване на 40%, която от много държави членки не е постигната. Тоест, как се съотнасят целите в новия климатичен закон и мотото на председателката на комисията махаме един закон, ако предложим друг. Вие говорите за справедлив пре, преход, но имаме само 5 милиарда за МФР за 7 години напред и то за всички страни. Какво може да направите с тези пари? Пълша има нужда, има нужда от стотици хиляди злоти за справедливия преход. Как освен това ще говорите с Инвестиционната банка, това трябва да е климатична банка, но това означава ли, че тя няма да инвестира в природен газ? Климатичният закон има за цел постигането на въглеродна неутралност до 2050 година. Това е заложената цел, след което ние ще направим обратна разбивка. Какво трябва да направим и да правим още от сега? Какви стъпки трябва да предприемаме, за да стигнем до 2050 50 година. Това е легитимен ангажимент от страна на държавите членки. И този ангажимент ще стъпи на националните планове. Мисля, че това ще е неразделна част от, поли... от начина на правене на политика в Европейския съюз. Освен това, смятам, че и в Полша има голяма подкрепа сред населението за, политич... за климатичните промени. Аз съм много окоръжен от проучването, по този въпрос и съм окоръжен от реакцията на младите поляци. Те са наистина много мобилизирани по този въпрос и аз много им се възхищавам. Истински вярвам, че този климатичен закон ще ни зададе рамката, която ни трябва да дисциплинираме държавите членки да ни предложат своите и да изработят своите национални планове, за да разберем през какви фази ще минем до 2050 година. Много държави членки са си свършили работата, но има и някои, които още не са. Сега, за един закон приемаме, един закон махаме. Маро Шевчович отговаря за този въпрос най-вече. Това е глобален, глобална тематика. Става дума за по-добро законотворчество, не става дума за намаляване на стандартите, не става дума за намаляване на законодателството. Напротив, ние искаме стандартите да са високи, но бюрокрацията за хората, които работят с това законодателство, да е намалена. <clears throat> Европейският парламент ни помага в рамките на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Много неща са направени, но има още много, които трябва да се направят. Пазарът няма да се саморегулира. Ние трябва да регулираме материята и то на европейско равнище. За съжаление, аз не получих отговор за парите. Искам да кажа, че има определен абсурд в ежедневието ни. Например, мобилно, пакета за мобилност. Той е приключен за момента но това няма нищо общо с добро законотворчество и европейска солидарност. Много е важно да признаем, че големите камиони ще вървят празни по обратния път и ще генерират допълнителни емисии. Да, прави сте. Вие ме попитахте за средствата. 8 милиарда това. So that's the amount of money we've been. Ah, there you are. I was looking for you all the time. Yeah. Uh, that, that's the amount. 4,8 милиарда. А, това са парите, за които става дума. Uh, е ясно, че за този преход, особено в тези сред, uh, страни, които зависят от въглищата, за тях ще ни трябват повече средства. И само фонда за справедлив преход няма да е достатъчен. И ясно е освен това за мен, че няма бъдеще в въглищата. Трябва да намерим решение на този проблем. И мисля, че тези области, които зависят от въглищата, било то в Польша, Испания, Словакия, Гърция, Германия, те имат право на европейска солидарност, защото вся, цяла Европа ще е облагодетелства от техния преход и трябва да мобилизираме средства. Трябва да видим и какви средства от съществуващите фондове могат да бъдат мобилизирани. Благодарение на Кохезионния фонд и Фонда за селско стопанство бяха постигнати чудеса в Польша. Вижте как се преобрази полското общество. Вижте какъв растеж се постига. Държавите членки завиждат на този растеж. Полша трябва да направи този преход и той ще е болезнен, но въпросът е, че ние подкрепяме този преход и подкрепяме тези страни. Благодаря. От НП Ангелика Ниблер. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Тимерманс, Европейския съюз има много силна промишлена база. Ние не предлагаме само услуги, но тук в Европа все още се произвежда машини, химикали, коли, алуминий, цемент, стомана и така нататък. Искам да ви попитам, как ще осигурите чрез, чрез за Европейската зелена сделка да не се получи деинструализация на Европа. Тоест, как ще запазите предприятията и промишлената база? Как е, е, зелената сделка ще подкрепи тези предприятия, а няма да ги отслаби? Моят въпрос е как ще ги подкрепите? Преди 10 години имаше 5 от световните 10 производители на соларни панели бяха в Европа. В момента вече не е така. Те, те се изнесоха извън Европа. Отговор. Е, според мен, Преходът е неизбежен. Е, ако сме първите, които направим този преход, ще спечелим най-много. Освен това, смятам, че колкото повече поддържаме старите индустрии, толкова по-труден ще е преходът. Мисля, че Европа най-добре може да се организира и то на едно равнище, което е разумно. За тази цел, естествено, понякога трябва да защитим своята промишленост, но много често трябва да подкрепим нашата промишленост. Така че те, тя да се освободи от зависимостта на старите енергоисточници. Европейската стоманодобивна индустрия – се опитва да се освободи от изкопаеми горива. Тя се опитва да, може би трябва да помислим за водородната технология. Преди 5-6 години това не беше изобщо приемливо, сега това става все по-реалистично. Обеден съм, че европейската индустрия разбра, че този преход е необходим, включително и в името на заетостта в Европа. Обеден съм. Това се вижда и в САЩ. Вижда се, че не може да се работи на федерално равнище непременно, но предприятията в отделните щати, е, тези предприятия стигат до това заключение. Нещата в Китай също се променят. Ние из пропуснахме нещо и това е интернета. Ние смятахме, че, това, че става дума за телекомуникация при интернета. Това беше огромна грешка, но това, което още не сме пропуснали е устойчивата промишленост. Мисля, че Европа може да, е, да има успех тук и то ако се освободим от зависимостта на изкопаемите горива. Ако всичко, което може да произведем, го ориентираме към 5G мрежата. Е, това означава да модернизираме инфраструктурата си, превозните си средства, железниците. Така че смятам наистина, уверен съм, че може да успеем. Освен това съм убеден, че няма альтернатива в света и който е най-бърз, ще е най-успешен. Това сочат всички проучвания. Проучванията сочат именно, че има допълнителен растеж, ако успеем да осъществим този преход. Благодаря. Много се надявам, че вашият оптимизъм ще е оправдан. Много чухме за регулиране, за законотворчество и че трябва да се инвестира в нова технология и в иновации, в развитие и наука. Това обаче не беше достатъчно осветлено. Вие казахте обаче, че 9% от емисиите са само от Европа. Но ето САЩ се отказа от Парижкото споразумение. Китайците инвестират в а, иновативни технологии, но те и купуват много въглища от САЩ. Моят въпрос е какво ще направите в международен аспект, така че, да, да, да, така че най-големите емитенти на емисии да поемат своята отговорност. Да, ние ще вървим в тази посока. Е, имаме напредък с Китай при САЩ. Има огромна разлика между това, което се казва на федерално равнище и това, което чуваме и може да направим в, с градовете и отделните щати. Много хора там знаят на къде върви пътуването. Но това, което усетих в Нью Йорк, когато бях преди няколко седмици там – Малко индустриални държави са съгласни на този преход, така че трябва да положим много усилия да убедим останалите. Аз съм обаче абсолютно убеден, повтарям, няма друга альтернатива, няма альтернатива на прехода, но ако нещата се забавят, няма да успеем. Няма да успеем да да постигнем нашите цели. Няма да може да намалим затоплянето до 1,5 градуса. Имаме големи задачи пред нас, а именно да убедим другите си международни партньори. С Китай има напредък, но огромна е задачата ни пред САЩ. Господин Тимърманс, моля да спазвате отделеното ви време. Uh, Ретен на обнови. Заповядайте. Благодаря, председателю. Добър вечер, господин Тимерманс. Много говорихме за законодателство, за бюджет. Преждеговорившият говореше за новаторство. Наистина не сме говорили по тази тема. Нужни са нови идеи. Идеи, които може би не съществуват днес, но ще решат постигането на климатичните цели – това, което забелязвам много често на практика, е, че старо законодателство, 20-30 годишно или неясни правила а, продължават да съществуват в конфликт едни с други. В Европейския съюз имаме нужда от възможност да експериментираме с нови идеи, с новаторство. Та въпросът ми е как ще направите така, че климата за новаторство ще се засили, най-вече за новите малки предприятия, които се създават. И след това има ли табу върху някои идеи, като например ядрените технологии? Не, никакви табута няма. Обаче, за да има прогрес, трябва да има солидна наука – Ядрената енергетика дава много пари за безопасност. Имаме европейско предприятие в тази посока. Не мисля, че има напрежение между новаторството и законодателството в автомобилната индустрия, да не би да мислите, че има малко новаторство или последните години. Ако имаше законодателство, което да пречи, нямаше да има новаторство. Напротив, дадахме тласък на новаторството. И наистина ускорихме много елементи, които те, преди доста време трябваше да започнали. Залагането на стандарти може да стимулира новаторството. Сега, казвайки всичко това, от друга страна съм съгласен с вас, както и в миналото, е нужна възможност за нови инициативи, да бъдат насърчените. Имаме седма рамкова програма, която върви в тази посока. Е, и като холандец трябва да кажа, че това сработи много добре за Нидерландия. Възобновимата енергия. Там има изключителни проекти, които са излезли на бял свят. Когато говорим за ВИ, трябва да споменем и други проекти – Имаше нови идеи наскоро за слънчевата енергия и може да се прави водород с а, енергията на слънцето веднага, без въобще да се минава през вода. Хората имат интересни идеи и те наистина могат да се превърнат в реалност. Бих искал да разбера какво правят новите стартъпи, искам да се свържа с хората и да увелича контактите си, защото само така може да се постигне нещо през едните години. Точно тук е и силата на Европа. Възобновимите енергийни източници не могат да бъдат преместени. Те трябва да се изградат на местно място, трябва да се сложат панелите на покривите, а колите ще бъдат в Европа. Така че ще имаме много положително въздействие върху работните места и а, малките и средни предприятия в Европа. Мисля, че е изключително важно хората да ви подкрепят, всички да ни подкрепят, да разберат, че няма да инвестираме в елементи, които да се окажат просто пилене на време и пари. Трябва да работим за стартъпите. За тях е трудно да инвестират в зелени идеи. В земеделието, например, има проблеми. Има един доклад, който бе публикуван в Нидерландия за това какво трябва да се направи. Огромен е този проект от фермата до масата, до вилицата. Много фермери искат да бъдат органични, но като че ли няма търсене на пазара, за да се покрият допълнителните разходи. Как ще направите така, че земеделските продукти, както и други, да могат да се продават? Казах го по-рано и на госпожа Магинес. На този фронт има много потенциал, който още не е използван. След това самия сектор на замеделците. Замеделците са умни хора. Те знаят, че трябва да започне промяна. В Нидерландия тази седмица имаше голямо отчаяние. Говореше се, че ще излязат на улицата. Имаме една обща задача на национално и на европейско ниво да поемем тази отговорност. Можем да работим така. Ако го направим, що се отнася до торовете, до фуражите, да намалим емисиите в същото време. Или, ако погледнем новите реколти, новите култури и екстензивното земеделие, а не интензивното, където има голям интерес, тъй като оказва по-малко въздействие върху околната среда. Това е част от тази пакет, за който говоря, от фермата до вилицата. Нужно е да дадем бъдеще на бизнеса в Европа и комисията се опитва да направи точно това. Елеонора Еви. Елеонора Еви за независимите. Благодаря, господин председателю. Господин заместник председателя, ето ме, добър вечер. Аз ще се върна на ужасния въпрос за средствата, които давате на изкопаемите. Ще се върна на тази тема защото все още на европейско ниво има данни на Европейската комисия за 55 милиарда годишно, които отиват за изкопаеми. Голямата част от отговорността, разбира се, е в държавите членки. Нам, че плановете за енергетика, за климата не са достатъчно амбициозни и са доста объркани, неясни, непрозрачни по стратегиите, които държавите членки ще предприемат. Има изключения, и мога да кажа, че Италия днес е сред тези държави, които са сред изключенията и аз мога да въздъхна с облегчение. Но още много остава. Искам да ви попитам какво ще направите конкретно с държавите членки, за да ускорите този процес. Още един въпрос. Има раз, големи различия между държавите членки. На някои могат да направят много инвестиции, без големи жертви, а други не. Не смятате ли, че всички трябва да имат необходимите условия за да се изправят пред социалните климатични проблеми? Не смятате ли, че е дошъл момента да се променят фискалните правила и бюджетните такива и да се изключат социалните и залетните инвестиции, когато се изчислява дефицита в пакта за стабилност и растеж? Не смятате ли да подкрепите това предложение открито най-накрая? Io direi che se vogliamo che ако искаме, можем всички да стигнем, не знам как се казва карбан нютрал на италиански. Боника. Дали се казва неутралитра карбоника? А, не, поправихте ме, добре. 2050 година всички държави тогава ще имат проекти как да се стигне до там. Ако имат такива проекти, то тогава те могат да обяснат и какво ще правят с класическите енергийни източници. Ето там, може би, трябва много да внимаваме, да им помогнем, за да си избегнат инвестиции, които отиват в обратната посока. Така че аз смятам, че това ще бъде един инструмент за диалог с държавите членки. И тръгваме, например, от закона, за който говорих. Втория въпрос обаче сега ми избяга. Изключването на зелените инвестиции при изчисляването на, на дефицита. Може би защото съм а, холандец, затова така, тия въпроси не ги обичам. Да, ам, Валдис Домбровски днес даде ясни отговори в тази посока. Когато гледаме економическото развитие на държавите членки, трябва да вземем предвид всичко онова, което ни помага за устойчиво общество. Всичко това ще бъде част от анализа на економическото положение, но аз не предлагам да се изключват определени инвестиции най-общо от фискалните права, е, правила на Европейския съюз? Благодаря ви за отговора. Преминавам към друга тема, която е свързана. Вече говорихте за тази стратегия от фермата до вилицата. Науката ни казва, че интензивното земеделие и особено животновътството, което е интензивно, оказва огромен натиск върху биоразнообразието, върху емисиите на CO2. И когато говоря пак за пари, че направите ли така публични средства да не се използват за интензивно животновътство, а да се използва, за да се насърчи по-малко използване на животински продукти или и повече плодове, зеленчуци на пазара? Това е един въпрос, който идва от самите земеделци. Това не е наложено или не го налагаме ние от Европейския съюз. Това е един въпрос, който самите те задават. Според мен, общата земеделска политика е много важна в тази посока. Да видим какво ще бъде бъдещето на европейските земеделци, което да почива върху една храна, която да е справедлива, която не замърсява. и много важна роля ще се изиграе от интензивното или екстензивното земеделие тук. Това ще е част и бе част от комисията Юнкер, но ще бъде част и от стратегията от вилицата, извинете, от фермата до вилицата. For SND Simona Bonafé. Симона Бонафе от Социалистите и демократите. Благодаря. Господин заместник председателю, искам да се върна на един въпрос, който вече бе засегнат, който обаче според мен е изключително важен. Това е връзката между постигането на Европейски зелен пакт, както и нивото на инвестициите. Ако искаме да имаме нова зелен, е, нов зелен пакт, на европейско ниво, трябва да действаме хоризонтално. Вие го казахте в много сектори. Например, мобилността, транспорта, инфраструктурата, индустрията, новите процеси за производство, които да използват по-ефективно и ефикасно. Но и още нещо, за което говорихте. Подкрепа за работниците, които се работят в замърсяващи сектори и които трябва, може би, да бъдат преквалифицирани в нови професии. Така ли, че всичко това изисква големи ресурси, големи инвестиции. Само за парижското споразумение са нужни до 200 милиарда евро, от 180 до 200 на година. Вие вече говорихте за InvestEU, за нуждата от съфинансиране с частни средства, но са нужни още много публични средства, европейски и национални. Моят въпрос е много прост. Какви са идеите ви да направите така, че достатъчна част от бюджета на Съюза може наистина да отиде за Зеления пакт? Io, quando parlo del Just Transition... Когато говоря за справедлив преход и фонда за това, говоря и за механизъм, защото трябва да направим така, че всичко това, което правим, върви в правилната посока. Говоря за всички фондове, с които разполагаме. Говоря също и за съфинансиране от страна на държавите членки. И точно там смятам, че още много работа трябва да се свърши. Както знаете, фондовете си имат своя логика. Често се казва, че 25% трябва да отидат, за да се върви в тази посока, но моят е, идеал би бил да даваме 100% от всички средства, за да се върви в тази посока. И на, като първата стъпка е да не финансираме неща, които върват в обратната посока. Днес това трябва да гарантираме. Права сте. За Париж имаме нужда от 200 милиарда годишно. След това биоразнообразието, качеството на въздуха. Ще имаме нужда от допълнителни средства. Трябва обаче да бъдем и реалисти. Многогодишната финансова рамка няма да е много по-голяма от тази, която предложи Европейската комисия или поиска парламента. Ще бъде трудно да убедим държавите членки. Като направим всичко това обаче, наистина трябва, трябва да има реориентация на средствата, която да ни даде възможност да направим така, че това, което правим е координирано и върви в една и съща посока. Това според мен е отговора на този въпрос днес. Много ви благодаря за този отговор. Искам да се върна на частните инвестиции сега. Там ще е необходимо също да имаме ясна законодателна рамка, за да видим какво на европейско ниво се смята за устойчиво развитие. Но това не е ваша задача, това е задача на Домбровски и Джентилони. Как ще си сътрудничите с тях, за да направите така, че работата на комисията да отговаря на амбициите и води до наистина нов зелен пакт на европейско и национално ниво. И още малко каква ще бъде ролята на инвестиционната банка. Говори се, че тя ще стане климатична банка. И особено, що се отнася до инвестиции в изкопаеми. Йо, лето, con Прочетах много внимателно това, което каза Пауло Джентилони. Тук, както и а, Домбровски днес. Нещата вървят в една и съща посока. Имаме съгласие по този въпрос и ще работим ръка за ръка. Много искам да започнем да работим всички заедно в тази посока и се надявам да е възможно. По втория въпрос вече говорих с а, гувернора на банката. Той също иска да върви в тази посока. Така че смятам, че банката след успеха на плана Юнкер вече е готова да каже какво иска да се направи с инвестициите, които са възможни, които трябва да върват в тази посока и да се помогнат на държавите членки да се освободят от енергията, която, енергетиката, която няма бъдеще. И там гледам оптимистично. Мисля, че може да имаме програма, която да е съвсем конкретна, с банката и да покажем, че можем да направим такива инвестиции идната година, дори тази година. Не, но така не че бързо. Thank you for, <coughs> sorry, for EPP, Jens Gizeke. Yeah. Good Herr Jens Gizeke от НП. Добър вечер, господин Тимерманс. Аз четох вашите вашето възложително писмо. Слушах вашите отговори. Искам да попитам за този фонд за справедлив преход. Вие говорите за стотици милиарди евро и за вноски от държавите членки от 1%, но дали държавите членки ще са съгласни на тези вноски? А, вие виждате в комисията по транспорт има чувството, че се налагат непрекъснато тежести на различните транспортни сектори. Какво ще стане обаче, когато получите вашите вноски? Какво ще стане с тези вноски? Къде ще отидат тези пари? Би било хубаво тези пари да отидат за иновации в отделните сектори. Това е перспективата на Комисията по транспорта. Естествено, какво ще се случи с парите, трябва да видим какво мислят държавите членки. Дали те ще искат инвестиции, е, средствата да отидат в, в инвестиции от тях или пък да останат на Европе, в Европейския фонд. Но не разбирам нещо. Не разбирам защо се казва, че корабите или самолетите носят голяма тежест. Как може да се обясни на гражданите тази ситуация? Защото когато човек си кара колата, той плаща данъци. А, това се случва и при отоплението. Но за керосина, керосината е освободен от облагане. Защо? Трябва да сме по-честни при данъчното облагане. Това ще е добре за цялото общество, ако сме по-справедливи. Вие мисля, че чухте това, което казах в встъпителните си бележки. Не става дума за това да няма коли в Европа нашето желание е да направим коли, които не замърсяват. Това е нашата цел за следващите години. И приморския транспорт. Виж, знаете ли колко замърсяват корабите? Мисля, че трябва да направим нещо, може би чрез Световната морска организация или пък на европейско равнище, но видяхте ли какво се случва в Хамбург, когато един голям круизър кораб влезе в пристанището. Той замърсява страшно много. Това трябва да се прекрати. Да, така е. Си, дали, а, дали става дума за Хамбург или Амстердам, нещата са едни и същи. Така е. Трябва да се съсредоточим върху иновациите. Сега при... Вие казахте, че искате да работите с госпожа Вестагер, но по... когато говорите за транспорта, Казвате, че това по-скоро не е във вашия ресор. Вие какво, какво е, кой, какъв подход ще предпочетете? Да работите в екип или ще поемате отделна собствена отговорност? Отговор. Аз по принцип работя добре в екип. А, имам чувството, че забравяте това, което съм правил до момента. Добре, не забравяте, това е хубаво. Но, и, но винаги през последните пет години съм работил в тясно сътрудничество и тази вечер казах, е, човек няма да се справи сам. Трябва да работим заедно в комисията и под ръководството на Урсула фон дер Лайн ще сплотим усилията си. На, на мен ще ми трябва подкрепата на отделните комисари. Но трябва да вървим всички в една посока и това се отнася за сектора транспорт, енергетика, селско стопанство и така нататък. Трябва да се координират усилията. И това е моята задача. Аз ще работя с моите колеги така, както работих до сега тези пет години. Thank you for the GUE. Anza, as <coughs> Благодаря ви от името на ГУЕ думата има Аня Хазенкамп. Уважаеми господин Тимерманс, в качеството ви на комисар, отговарящ за климата, вашата основна задача е да, постигнете неутрален спрямо климата континент до 2050 година. Не чух да споменавате въпроса за животновътството, именно те, то е причина за повече емисии, отколкото въздухоплаването и корабоплаването са ти заедно. Така че как може да се разреши този проблем? Милиони се харчат годишно под формата на субсидии за селското стомпонство, но те от своя страна водят до повече емисии, до страдания за животните и до обезлесяване. Оттам въпрос ми, е, господин Тимерманс. Как смятате да, да работите за намаляване на интензивното животновътство и потреблението на месо? Смятате ли да отделите милиарди за биологичното замеделие? Смятате ли да имате предвид хуманното отношение към животните в рамките на вашият зелен пакт? Сред а, прекрасните ви предложения от миналият мандат беше хуманно отношение към животните. Обаче вие забавихте приемането за законодателство това отношение. Отговора. Не знам точно какво съм забавила аз. Моля ви да ми обясните, защото не знам за какво говорите. интензивното животновътство безспорно е проблем, част от проблема. Секторното стопанство го знае, всички го знаят. И фактът, че селското стопанство и животновътството са и част от решението е това, което трябва да обясним на селските стопани. Но доколкото разбирам за вас, решението е едно и е просто, то е да престанем, да чисто и просто сложим край на животновътството. Когато говорим за здравословно хранене, смятам, че трябва да дадем възможност на нашите граждани да проявят здрав разум. И смятам, че осъзнаването на това колко е, е тежко въздействие върху околната среда на погрешното хранене е част от решението. Промяна на фуражите, за, които се използва в животновъзството, са част от проблема и производството на фуражи би следвало да е част от друг или страничен продукт от друг вид селскостопанска дейност. Струва ми се, че през последните пет години предложенията, направени от Фил Хоган като комисар по селското стопанство, са добра стъпка напред. Смятам, че в Европа интересът към хуманно отношение към животните се засилва и това доведе до промени в сектора на селското стопанство. Селските стопани искат да са част от решението, така че не споделям вашия песимизъм, госпожо Хезелкамп. И аз съм готов да допринеса за намирането на решение. Бих искал да допринеса за това един проблем в момента, е именно интензивното животновътство да се превърне в източник на добри новини, т.е. животновътството може да допринесе по устойчив начин към устойчивото и здравословно хранене, от което всички се нуждаем. Ами трябва да ви кажа, че съм малко разочарована от, въпро... от отговора ви, господин Тимерманс. Много е лесно да се прекратят субсидиите за секторите, които очевидно вредят на околната среда. Животновътството е източник на емисия въглероден диоксид и е отговорно за обезлесяването на Амазония. Но имаме специфичен въпрос. Казва, че може би трябва да започнем да разглеждаме нещата на по-низко по равнище. Ами аз имам един малък въпрос. Да видим как точно отрази на, на дейността на Европейска комисия. Брюксел не само, че плаща милиони за производство на месо, но насърчава потреблението на месо. Има прекрасни реклами за телешкото месо с продукт от Европа в Хонконг, например. Смятате ли да сложите край на този вид рекламни кампании или не? Честно казано, не. Намерението ми е да гарантирам, че политиката ни гарантира, че животновътството в Европа е по-екологосъобразно. Ще положа всички усилия, за да може хуманното отношение към животното да се вземе по голяма степен предвид и то на всички етапи, т.е. при отглеждането на животните, превозът им и в кланниците. И това действително са мерки, които трябва да бъдат предприяти. И един последен коментар. Незабавно прекратяване на всички субсидии предлагате вие. Ами, доста поле на действие има за начинът по който функционират нашите субсидии. И реформа в рамките на ОСП е една възможност. Но представете си, ако чувствате просто премахнат всички субсидии, представете си до какво равнище на бедност и безнадежност ще обречем част от населението си. Това е факт, който трябва да вземем предвид, когато изготвяме политиките в Европейския съюз. И хората, които искат да създадат едно по-прогресивно и по-приобщаващо общество, трябва да вземат при този факт. Не можем да пренебрегаме хората, които ще пострадат от подобни мерки. Благодаря ви от името си, думат има Сеп данса. Благодаря ви и аз съм зад гърба ви бих искал да се спра на, на неформален документ на Европейската комисия за целите сточово развитие на ООН. Смятам, че нито един друг сценарий, освен сценарий номер едно, може да ни позволи да постигнем целите, които сме си поставили. Какво смятате, че ние можем да направим, за да гарантираме, че държавите членки ще изпълнят а, своите цели сочово развитие? Предвидите ли някакви правно възващи цели на европейско равнище. В частност, споменахте цел сочево развитие номер 15 и конференцията за екологичното разнообразие в Китай. First of all, it's interesting to see how quickly the thinking about the SDGs has на първо място трябва да видим колко бързо се променя подходът към целите за устойчиво развитие. Спомням си колко много усилия трябваше да положим в усилията за да се този документ и изобщо да се стигне до изготвянето на тези три сценария. Но сега всичко е говоря само за първия сценарий. И тази промена мен много ме радва. По-конкретно, в отговор на въпроса ви, мисля, че се поети много ангажименти в държавите членки за целите за устойчиво развитие. Така че е крайно време да зададем въпроса какво конкретно ще направите, за да изпълните тези 17 цели. Какви са конкретните ви предложения в конкретните области? Смятам, че ако искаме да постигнем успех на следващите конференции, дали в Чили или пък в Глазго през октомври до година, ще трябва да имаме по-конкретни предложения да имаме по-конкретни предложения. Имаме нужда от а, помощта на учените за това. Но въпросът, който, който бях и в ние по няколко седмици, беше какви са критериите ни. За емисиите е доста лесно, но за биологичното разнообразие е доста по-сложно. Така че аз искам да работим заедно с а, научната общност, за да можем да изготвим критерии, възоснова на които да можем да изготвим политиката си. И смятам, че трябва да го направим преди да заминем за конференцията в Пекин. Благодаря ви. Според мен в момента една от причините, поради което нямаме тези причини разнообразие, именно фактът, че нямаме такива ясни критерии. Смятате ли, че по отношение на мерките на нищо на Европейския съюз, Факта, че Генерална дирекция дейности в областта на климата отговаря, има повече правомощия по първи стълб на ОСП, е разумен начин да гарантираме, че нито в Европейския съюз, макар да не знам каква ще бъде основната ни цел, ние тук в Европейския съюз ще успеем да я постигнем, целта ни е по отношение на биологичното разнообразие. Мисля, че би било разумно в Европейската комисия да обсъдим разпределението между дейностите по първи и втори стълб. Мисля, че ако погледнем различните данни, ако искаме европейското селско стопанство да се развие в посоката, в която искаме, трябва да има повече поле за действие по втори стъп, отколкото има в момента по първи стълб. Така че аз бих искала да обсъдим разпределението между двата стълба и да успеем да помогнем на сектор селското стопанство да изготви нужните структурни реформи, за да може да се постигнат целите по втория стъп. For the Greens, Michael Blows. Thank you. Um... Михаил Блос от Зелените. Господин Тимерман, вие казахте, че искате повече изследвания, но изследването е на лице. Казва се, че трябва да действаме сега, за да постигнем целите до 1,5 градуса. Изчисленията показват, че имаме около 8 години, за да постигнем целта от 1,5 години. Искам да ви попитам, ще следвате ли науката, ще включите ли в климатичния закон един подход, един бюджет, въглероден бюджет, така да се каже? И кога мерките, които предлагате, ще започнат да действат, ще имат резултат? Защото това искат да знаят хората, които протестират на улицата. На второ място, вие говорите за противоречивите политики, които искат да премахнете. Това е чудесно. Имате много голям ресор и голяма власт и работите добре в екип, но бихте ли се ангажирали да се противопоставяте на използването на биогоривата и палмовото масло, защото това води до обезлесяване. Вие смятате ли да обложите с данък керосина и, морските горива, и морския транспорт? И ще накарате ли или поне окоръжите държавите да се откажат от твърдите горива? Целите – са добри инструменти. Не мисля. Вие какво искаме да постигнем е важното и то се вижда в нашите цели. И ние искаме да направим целите колкото се може по-специфични. Искаме да избегнем колкото се може неизвестностите, така да се каже движещите се мишени. На второ място, какво аз ще направя за преодоляване на противоречията в настоящите настоящата политика. Мисля, че това, което правим по отношение на палмовото масло е стъпка в правилната посока, а именно това е решение на настоящата комисия на председателя. Но трябва да помислим и за стоките. Трябва да премахнем действия, които водят до обезлесяване и трябва да увеличим прозрачността на, на продуктите резултат от обезлесяване. Е, продуктите които идват от е, определените страни. Трябва да окоръжим в този смисъл някой от движенията, които вече виждам в тези страни, например в Азия. Това е наша глобална отговорност, но в крайна сметка трябва да предложим е, законодателство, което предотвратява по-нататъчното обезлесяване. И това е, това е неотменимо. Кога ще действам? Ще действам веднага, що може. Зная, че хората смятат, че трябва да се действа веднага. Но ако човек действа прибързано и нещата не потръгнат добре, всичко ще се провали. Това е моя опит от последните пет години. Така че ако ние искаме наистина този преход да се случи и да имаме добро законодателство за това, трябва да се подготвим добре и да направим оценката на въздействието разумно. Това ще ни даде много повече достоверност и възможност за действие. И за това ви казвам, ще действам веднага, що мога. Да. Добре. Един друг научен подход идва от Германия. Там се казва, че един тон CO2 от за цялото общество струва 800 000 евро. Вие в кампанията казахте, че ще сложите цена на CO2 емисиите, но че това означава единство в съвета и вие бихте създали една такава цена на въглеродния поток в рамките на е, схемата за търговия с емисии а, цена от 40, поне 40 евро. Как ще се осъществят измерванията и на следващо място възможността за действието на този фонд за справедлив преход. А кога смятате, че ще, се, че ще може да се откажем от въглещата? Сега, аз не смятам, че ще има предимства за за въвеждане на цена на въглерод. Мисля, че така както се развиват цените, това е добра тенденция. Сега, кога нещата ще им... кога ще имаме видими резултати? Това е въпрос към мен, но и към вас, е, когато законодателството се одобрива от парламента и съвета тогава. Моят опит е, че законодателството се одобрява, ако е добре подготвено подготвено добра, добре. За това ви казвам, не бива да прибързваме, но аз разчитам на, вашия, на вашата подкрепа, за да може да дадем резултатите, които от нас очакват гражданите. Извинявайте, последният въпрос ми обягна. Условията за парите от Фонда за справедлив преход. Да. Нищо, което правим, не трябва да е противоречиво само по себе си, но ако искаме да убедим европейците да да дадат пари за този преход, трябва да им покажем, че ще има определени условия за разходването на средствата от този фонд и че тези средства ще са по принцип като цяло за модернизиране на европейската економика. Благодаря от името на Обнови Европа. Андреас Стък. Господин комисар, господин кандидат за заместник председател, схемата за търговия с емисии е успешна. Всички сектори, които са част от тази схема, постигнаха своите цели. Секторите, които не са в схемата, обаче не успяват. Говори се дали тази схема сега да се разшири или не. Тя гарантира намаляване на емисиите на CO2, тъй като намалява броя на сертификатите годишно. Това е един плюс, който няма да съществува, ако има данъчно облагане върху CO2. След това там не се диктува технологичното решение, което да се използва. Това е един економически подход, който е отворен технологично – и ако искаме успех е, борбата с затоплянето на климата, екологията и економиката трябва да върват ръка за ръка. Имаме само един климат по света, затова са нужни действия. И в ЕС, и по цял свят. Говорихме вече за обмитяване на въглеродния отпечатък на границата – Можем ли да разширим схемата с търговия с емисии трети страни извън Съюза, които искат да са част от нея и така могат да избегнат едно такова мито на границата? Кои държави, според вас, могат да участват в една такава схема? Канада, Калифорния? Да, може би в един момент има нещо такова, което може да се случи как няма да ни накажат за стъпките, които предприемаме, що се отнася до конкуренцията, ниските цени, държавите, където няма такива мерки. Има два избора. Или да убедиш страните да направят същото като теб и да им кажеш, ако участвате в тази схема, ако сложите цена на въглерода, ако намалите емисиите и така нататък, ще търгуваме с вас и няма нужда да коригираме разликата в отпечатъка с фискални мерки на границата. Ако не искате да го направите, то тогава съжаляваме, нямаме друг вариант. Трябва да коригираме разликата на отпечатъка на границата с мито. И това е интересно предложение. И мисля, че това отговаря на правилата на СТО, не нарушава правилата му. Но върви ръка за ръка с другия подход, тъй като положителното предложение е участвайте там, където има схема за търговия с емисии Иначе ще създадем такова мито. Ако няма равни условия, обаче, ще се налага да го коригираме това на границата с фискални мерки. Um, много ме радва вашия отговор. Говорихте за технично-технологично разнообразни решения. Нека да говорим за водорода. Водорода е много интересен, когато говорим за съхранението на енергия, но и за мобилността двигател с вътрешно горене не е нещо лошо сам по себе си. Зависи какво гори обаче той. Все още обаче нямаме водородна стратегия. Ще работите ли за такава стратегия? Какъв е срокът? И кога ще стане тя ефективна за намаление на CO2? Разбира се, че ще работим за стратегия за водорода, защото може да бъдем водещи в тази посока пред други части на света, ако ускорим нещата, ще имаме и предимство. Защото при водорода няма загуба на енергия. В мечтите си бих създал едно партньорство с Африка, особено Северна Африка. И там може да инсталираме много възможности за слънчева енергия. И тази слънчева енергия да бъде превърната във водород и този водород да отива по начини, които вече съществуват. Мисля, че газопроводите, нафтопроводите могат да бъдат използвани. Терминалите за ЛНГ също. А, така че не бива да се самозалъгваме. Ако нямаме перспектива за Африка, за Северна Африка, позицията ни ще бъде отслабена. Водородът може да е една отлична възможност за нашата економика. Ако хората в стоманодобива вече казват, може водородът да бъде горивото, за да бъдем конкурентно способни, значи това е отлична, огромна възможност, която трябва да бъде използвана оптимално. For... Последният въпрос на това изслушване е от Петър Лизи. Yeah. Благодаря, господин Тимерманс. Не съм 100% удовлетворен, що се отнася до заземеделието, земеделието, авиацията, така нататък. Можеха да бъдат и по-добри. Но много се радвам, че сте готови да работите с Валдис Домбровскис до, по въпросите на индустрията. Ще ви подкрепя в линията. Следи, е, казвате същото като Урсула фон дер Лайен. Искаме 50%, дори 55%. Но трябва да има определени условия, които да бъдат изпълнени. Много говорим за наука. Науката не знае граници. Основната ви задача ще е да убедите други партньори по света да направят и те повече. Говорихме много и за Грета. Грета не е в Европа. Не искам от вас да плавате до САЩ, но искам да отделите много хора, за да убедите трети страни. Готови ли сте да го направите? И какво точно ще направите, за да убедите другите държави за националния принос? Um, um, Казах го и в, че в пънжонен план трябва да убедят другите да работят в тази посока. Дори онези, които твърдят, че не смятат, че трябва да бъде направено толкова бързо. Правят планове и трансформират индустрията си вече, вземат мерки за промяна. Аз не гледам така песимистично. Това обаче, което липсва най-вече е политическа воля. Така че, ако това е най-голямата прачка, международни преговори, опитите за убеждение, даване на примери, които работят, да се направят такива оферти. Както казах, ако са равни условията, ще имаме е, добра търговия. Ако не, това си има последствия и ще има мита. Но не бива да забравяме, че в други части на света това, което се случва, шокира всички. Това, което се случва с климата. Това време, което се променя е непредвидимо. Идете в Китай, вижте градовете. Те се задушават там. И трябва да предприемат драстични мерки това, което се случва с биомногообразието. Хората ще го разберат. 8 милиона видове и имаме 1 милион ще изчезне. И това изисква международни действия. И право говорите за това, за тази необходимост. Но искам да кажа, че у нези, които... Вие не го казвате, знам каква е вашата позиция, но някои казват, понеже сме само 9% от емисите, първо другите трябва да действат, после ние. Не, не, не работят така нещата. Ако можем да покажем, че всичко сработва, ако можем да покажем, че това помага на нашата индустрия да се обнови, ако покажем, че това създава работни места, по-добри работни места, то това ще бъде най-убедителният аргумент, за да тръгнат и другите по този път. И аз ще инвестирам много в тази посока. Но независимо кои са, дали в индустрията, дали в местното самоуправление в САЩ, тези, които вярват в това, ще предприемат мерки в тази посока. И нека се върна на пакта, който искам и в нашето общество. Всеки трябва да е част от този пакт ако това се смята за нещо наложено от Брюксел, от Берлин и от някъде другаде, няма да се получи. Но ако хората усетят, че те са въвлечени, че думата им се чува, че оказват въздействие, мисля, че всичко ще сработи. И никога няма да мога да удовлетворя консерваторите, но това за мен е комплимент, когато не съм ги удовлетворил. Yeah, thank you, and I think EPP is ready to work with you on that. ЕНП са готови да работят с вас. Europe, also... И в Европа, и извън Европа ще бъдат по-убедени, ако не говорим само за правила, за норми, за законодателство. Вие не обяснихте също принципа един изчезва, нов се появява. Това не пречи ли на хората, които искат да инвестират в чисти технологии? Може би имаме нужда повече правила за климата, но не трябва ли да има правила, които са вредни а, за такива климатични предприемачи? Последните пет години и когато оглавявах специалната група за по-добро нормотворчество – постоянно поставах предизвикателства пред националните парламенти и ги питах, добре, кажете, какво да махнем? Кой закон ви пречи? Много кратък списък ми представиха, много кратък. Така че да, наистина има възможност за по-добро нормотворчество, а, но също така смятам, че с тази оценка на въздействието, с борт, който се вглежда в това, вече имаме по-добро нормотворчество и трябва да разгледаме много законодателство в много сфери, за да видим дали то е пригодно. Нека ви дам пример. Директивата за енергетиката. Ми тя е далеч от това, което трябва да е и трябва да я преразгледаме. Искам да има такава възможност, поне да има такава възможност, да може да има данъчно облагане на керосина – не виждам защо този енергиен източник да не бъде обмитяван или облаган. Сега и авиоиндустрията ще трябва да плати своя дан, дали ще е с механизъм за търговия с емисии или за, по друг начин, но не може да се извън него. Така че аз съм за по-доброто нормотворчество, за това да изхвърлим това, което е устаряло, не ни трябва и вече сме почнали да го правим. Така че аз тук съм на ваша страна, но също така и товара е на онези, които искат да се махне законодателство, да ни кажат какво точно им пречи и то да бъде премахнато. So Благодаря ви. Сега имате време за заключителни думи. спората с 5 минути. Много ви благодаря, господин председател. Знам, че вече е доста късно и че сигурно имате по-приятни занимания от това да ме слушате още 5 минути. Но бих искал да приключа с едно послание, което смятам, че трябва да споделя с вас. През последните 10-15 години често се водеше дискусията с какво изобщо става Европейския съюз. И понякога дори се стигна до дискусии, които преди, доведе до решението на мнозинството от гражданите на една държава членка да напуснат Съюза, което според мен е много тъжно решение. Но това е и за нас, представлява за нас дълг да покажем за какво е полезен Европейския съюз на нашите граждани. И смятам, че ако има една област, в която с малки усилия можем да убедим гражданите си, това е именно областта нужният преход към по-устойчиво общество. Ако погледнете анализите, над 90% от гражданите на Европейския съюз искат да предприемем действия по отношение на климата. Повече от всеки 9, 9 от всеки 10 европейци искат да ние нещо да направим. И това дава уникална възможност и на мен, и на вас да покажем за какво служим и с какво може да сме полезни, а именно да върнем самоувереността на обществото ни, за да може то да се промени и да се превърне в устойчиво общество. Ние можем да станем водещият континент, който да поведе целия свят към едно по-светло бъдеще, към едно по-устойчиво бъдеще. И смятам, че това е възможност, като всъщност можем да се възползваме или да я пропуснем. И решението е сега. 2050 година ни се струва безкрайно далеч. Но ако не изготвим нужното законодателство през този мандат на комисията, през едните 5 години, никога няма да успеем да постигнете целите за 2030 година, още по-малко пък целите за 2050 година. Това е напълно невъзможно. И ако не успеем да изготвим това законодателство или поне основните му черти още през първите 100 дни на комисията в дер няма да успеем да подготвим нужното законодателство през едните 5 години. Така че през едните 100 дни след първите 1 ноември. Аз и вие носим заедно отговорността да успеем. Погледнете какво искат от нас децата ни. Погледнете колко отчаяни са някои части от обществото ни хората остават впечатлението, че никой не управлява влака, който се движи с бясна скорост и никой не знае на къде. И ние трябва да намерим европейски решения на европейските предизвикателства. ако успеем да го направим добре тук в Европа, това ще има въздействие и върху останалата част от света. И аз съм искрено уверен, че възможността да, успе, да постигнем успех е в вашите ръце. И не знам дали ще да го намеря достатъчно бързо, но попаднах а, в Гарнинг Стоум е, Наблизаващата буря, книгата, която спечели Нобелата награда за Уистън Чърчил. И там а, да попада в а, на, на случай с а, влак, чийто а, а, водач е заспал и съответно влакът излиза извън релсите. And signals flash through the night in vain. Сънят е, приспа водача и смъртта е, е водачът е, на този влак, свободен превод на стихотворението. Не можем да, да, стигнем, да позволим да се случи на практика това. Не можем да допуснем влакът да е без вода. Това е вашата задача, това е нашата задача. Аз ще направя всичко възможно да постигнем тази цел. И мисля, че ако успеем да го направим заедно, ще начертаем едно бъдеще за Европа, с което ще могат да се гордаят нашите деца. Благодаря ви.